So, colleagues, let's get started. The sooner the... И така, колеги, нека да започваме. Е, колкото по-рано, толкова по-добре. Е, много важна е точката, която ще разглеждаме. Изследването за Брекси е, е вече с актуална информация, което комисията трябваше да е, възложи за изпълнение, вече е готово. Имате е, по местата си поставени копия. Мисля, че ще бъде много полезно за вас да е, си правите справките по този начин. И така, 21 точка Става дума за петиция с е, номерата, които са ви известни е, и е, ще дам думата първо на Жаклин Котерел, която представлява всъщност вносителката на вицията. Така че сега имате по 5 минути и двете. Петиция номер 0967 от 2012. Преди да започна, секретарията потвържава, че е, има по 5 минути за всяка петиция. Не, не. По 5 минути за всеки е, оратор, за всеки, който взима думата, казва председателката. И така, Имате 5 минути, започнете, ако обичате. Да, а, общо за 10 минути имате възможност да а, изложите вашите виждания. Добре, благодаря ви. Е, много благодаря за възможността да представя е, моята петиция, която е свързана с е, гражданите е, е, на е, Обединеното кралство, които живеят в други страни на Европейския съюз. Аз съжалявам, естествено, че е, трябва да се обърна към вас с тази петиция, защото се оказва, че ние нямаме възможност да гласуваме нито в на Великобритания, нито в Испания, където живеем. При референдума всъщност бихме искали да подкрепим членството в Европейския съюз, но за съжаление аз вече не съм с избирател, с съответните права за гласуване в Обединеното кралство. Смятам, че е хубаво да напомним на комисията и на държавите членки, че е хубаво да се знае, че съществуват такива проблеми. От 2010 година има доклад по този въпрос. Включително и миналата година е изготвен този доклад и през 2016 година, още преди референдума и за кратко време преди референдума, ни обърнахме внимание на този факт. Е, законодателството е, не бе променено от 2015 до 2016 в е, Великобритания, макар че ние обърнахме внимание на нашето правителство. Правителството реши, че не е, не е възможно едно такова прехвърляне на права, независимо от това, че ние не сме се отказали от нашето гражданство и смятаме, е, че е хубаво след като е, от 15 години е, живеем в някаква друга страна, да имаме право да участваме в е, е, изборите в е, Великобритания, тъй като сме британски граждани. времето продължава да тече, въпросът не е решен и това задълбочава проблемите. Хубаво е да се помисли, че избирателното право е, е една от основните права на гражданите в Европейския съюз. Е, е, политиците е, е, обсъждат различни въпроси, свързани с е, избирателното право, включително и с е, обявяването евентуално на нов референдум за е, европейското членство, но ето, че, както вече казах, от 15 години ние не можем да решим проблема. Е, ние действително се нуждаем от е, нов референдум или от е, нови общи избори, за да могат да се решат въпросите. Става дума за проблеми, които са същите и за гражданите на Малта, на Кипър и на други граждани в е, Европейския съюз, е, които е, на практика не могат да гласуват никъде. Моите деца не, нямат право да гласуват в страната, в която пребивават, макар че са учили там, живеят, устроили се са там. И аз мятам, че е изключително важно да се е, намери решение на проблема е, да се намери решение за този проблем, който лишава е, стотици хиляди европейски граждани от правото да избират. Ние в крайна сметка британските граждани е, решихме, че е, е, и това бе мнението на мнозинството, че страната трябва да излезе от Европейския съюз, но въпросът с избирателните права на гражданите, които са напуснали преди години и са се настанили в друга страна на Европейския съюз не е решен. Все още не знаем как, какво ще се случи и през прехода и в годините след прехода от излизането на Великобритания от Европейския съюз, нашите права не са засегнати по никакъв начин и в Конституцията. Би трябвало да имаме право да гласуваме на местни и на общи парламентарни избори в най-малкото в страната, в която живеем. Член 15 би трябвало да. Член 50 е, от договора, който послужи като правно основание за внасяне на молбата за излизане на Великобритания от Европейския съюз, би трябвало да може и да бъде спрян е, при неговото действие, за да могат да се решат е, тези въпроси на гражданите. Всеки гражданин има право да участва в демократичния живот е, на Европейския съюз и британското правителство би трябвало да ускори въпроса с осъвременяването на законодателството, което не направи преди провеждането на референдума за или против излизането от Европейския съюз. Ние се обръщаме с настоя... настоятелно към комисията да ускори е, е, проблема с е, усъвременяването на законодателството и гарантирането на избирателни права на гражданите. Благодаря е, много за е, времето, което отделяте и вниманието е, към този проблем. Това е изключително важен въпрос, който е свързан с демократичните принципи, с справедливостта и основните права на гражданите. Thank you very much, Jacqueline, and thank you, Isabel. Благодаря много. Благодаря и за вашата упоритост. Вие идвате за трети път и всеки път оценяваме високо вашето присъствие тук. Много благодаря. Сега давам думата на Кристин Пексорт Йенса. You need, to, you need to open your microphone. That's it. Good. Thank you very much. Благодаря. Аз не съм политик, аз съм британски гражданин и гражданин на Европейския съюз. Много благодаря за тази възможност да говоря. Европейската общност и Обединеното кралство са единодушни, че защитата на правата на гражданите трябва да въжи и за след Брексит, защото това засяга сърцевината на британския референдум. Аз съм британски граждан и живея в държава от Европейския съюз и съм засегната дори повече от Брексит, отколкото великобританските граждани, които живеят в родината си. Аз не можах да упражня правото си на глас в референдума. Нямам достъп до британски парламентаристи, тъй като не съм а, постоянно пребиваваща в Великобритания. И а, тук е единственото място, където мога да издигна глас. Британските граждани, като мен, които са живяли в друга държава членка под повече от 15 години, бяха изключени от участието си в най-важния въпрос, засягащ Европейския съюз и Великобритания, а именно референдума за членството на Великобритания. Това засяга както личните ни права, така и правата ни на граждани. Аз ще загубя своя паспорт излизането на евро, от Европейския съюз ще промени конституцията и пряко ще се отрази на всички нас, които не можем да гласуваме и сме лишени от избирателни права. Ако приема, че съм загубил избирателните си права, защото съм се възползвала от правото си да се установя в друга държава членка, то всички британски граждани, т.е. всички чужди граждани, които живеят в Великобритания по-дълго от 15 години, би трябвало да гласуват вместо мен, защото те плащат данъци и а, живеят там а, също като британските граждани. Британските граждани, които живеят в европейски държави, както и европейските граждани, живещи в Великобритания, са лишени от избирателни права и са изключени от референдума, т.е. не могат да упражняват част от основните права, дадени им от Европейския съюз и Великобритания. Британския парламент твърди, че подходът му към Барексита е обословен от идеята да се спази волята на народа. Но как резултатите от референдума ще бъдат валидни и ще отговарят на волята на народа, когато са игнорирани толкова много хора? Имам въпрос към вас. Ние не сме ли хора? има 4 милиона и половина граждани като нас. Благодаря за това, че ме изслушахте. And thank you for traveling so много благодаря за това, че дойдохте толкова отдалеч, за да изложите вашия казус. Ние не можем да отговорим на вашето питане, но самото ви присъствие отговаря на вашия въпрос. Трябва да зададем този въпрос на британското правителство. Но ние сме тук, за да защитим вашите права. И за това вие сте тук и за това ние се занимаваме с вашия случай. Нека сега да преминем към представители на комисията Рута Симелихте. Много благодаря, госпожо председател. Договор за функционирането на Европейския съюз обославя факта, че европейското гражданство е допълнение към, гражд... към националното гражданство. А, европейските граждани имат право свободно да се движат и да се установят в рамките на Европейския съюз. Това е залегнало в член 21 от договора за функциониране на Европейския съюз и член 48 от Хартата за основните права. Европейските граждани имат право да гласуват и да участват като кандидати в местните избори в държавата, където пребивават. А, за съжаление, тези права не въжат за националните избори. Съгласно действащите договори, държавите членки определят кой има право да участва в национални избори. Някои държави членки имат а, разпоредби, които водят до загуба на правото да се гласува а, за граждани на съответната държава, които пребивават постоянно в друга държава членка. А, така наречената загуба на право на гласуване за национални избори. Но също така няма държави членки, които дават право на граждани на други европейски държави, постоянно пребиваващи в държавата, да гласуват при национални избори. Това лишава една част от гражданите от право на глас, в която идея е държава. В доклада от 2010 година за гражданството се говори за този проблем пред който се изправят гражданите, които са се установили в друга държава и са се възползвали от това право. Трябва да има политическа опция за решаването на този въпрос. Комисията беше приканена да намери решение на този проблем. След политически диалог през 2013 година представи нов доклад за членството, за гражданството, а, с а, начин да включи чудите граждани а, в а, демократичния живот а, като им възстанови правото да гласуват в своята държава по происход. След това комисията прие препоръка относно гражданите, които пребивават постоянно в друга държава. препоръката беше държави, включително и Обединеното кралство, да запазят правото на техни граждани, пребиваващи в чужда държава, да гласуват в национални избори, ако се интересуват от демократичния живот на страната и заявят, че искат да са част от избирателните списъци. Този отговор на комисията беше балансиран. От тогава комисията наблюдава положението в а, държавите членки. Въпреки това, както беше обяснено по-рано, през а, юни на заседание на Комисията по петиции през 2016 година а, бе казано, че компетентността да дават право на гражданите да участват в национални избори е на държавите членки и за съжаление комисията няма правомощие да промени това обстоятелство. Много благодаря. Сега давам думата а, за изказвания и колегата Джуд Калинг. Благодаря на комисията. Благодаря и на авторите на петицията. Аз подкрепям тази петиция, откакто съм депутат в Европейския парламент. И вярвам, че ако сте демократ, демократичните права и политическите права за вас ще са част от човешките права не бива да има граждани лишени от е, избирателни права, а това е случат с британски граждани, които живеят извън Великобритания по-дълго от 15 години. това не отговаря на изискването за спазване на основните политически права. А, лейбористската партия преди известно време даде предложение, ако британски гражданин живее в чужбина по-дълго от 15 години, то той е по-свързан с а, държавата си на пребиваване, отколкото а, своята родина. Това е политическо решение, но ако граждани се възползват от свободата на движение и установяване, това е право, кое, което Европейският съюз им дава. И след това се оказва, че държавата, в която живеят, не им дава право да участват в национални избори. Ще се формира цяло поколение, което няма да има избирателни права, не може да упражнява демократичните си права. Това причинява загриженост, разбира се. Надявам се, след като напуснем Европейския парламент, да бъдем заменени за бъдеще от други колеги. Освен Великобритания, други пет държави членки лишават своите граждани от избирателни права. И това са потенциални вносители на подобни петиции. Политическите права и Свободата на движение е част от основните права, но правилото за 15-те години е абсолютно произволно в контекста на Брексит. Най-много ще са засегнати от тези британски граждани, които живеят в други държави членки на Европейския съюз. както и гражданите на европейски държави, които живеят постоянно в Обединеното кралство. Техните градове са, е, гласове са били изцяло игнорирани по време на референдума. Много от тях с страх очакват развитието на събитията около Брексит. Развитието на своите социални и економически права, на своето положение. Ние сме направили гражданските права свой приоритет. След резолюция приета в тази комисия, там казваме, че правата на гражданите ще бъдат спазени. Но в споразумението за напускане на Великобритания гражданските права не се споменават никъде ние имаме право по силата на своето европейско гражданство да гласуваме на местни и на европейски избори, ако живеем в друга държава членка на Европейския съюз. Сега тези права се отнемат а, посредством а, споразумението за е, излизане на Великобритания. И в последния доклад за европейското гражданство се подчертава наличието на подобен проблем. Аз апелирам да действаме. Преговорите по Брексит трябва да приключат през октомври тази година. Нямаме време. Положението е много сериозно и за това пледирам да поставим въпрос искане за устен отговор към комисията в пленарна зала, за да попитаме за политическите права на гражданите след Брексит. Това е една част от въпроса. Правата на британските граждани. Същото въжи и за европейските граждани в Великобритания. Така че трябва тези две групи да поставят този въпрос. В момента се приема закон в британския парламент за правилото от 15 години. Има възможност то да отпадне, но както Джаки каза, по време на референдума това е, правило е въжало. лъжите на кампанията около Брексит в момента биват разбулени. И има нарастващи апетити народа да се произнесе по окончателното споразумение за оттегляне. Защото идеята това е много емоционална тема за мен, защото засяга много от моите приятели и семейството. Би трябвало британските граждани да се произнесат по решение, което ще промени основополагащо техния живот и бит. Не можем да оставяме това решение изцяло в ръцете на други. Има милиони хора в нашето положение. Трябва те да имат глас. Имаме власт. Трябва да пишем на британското правителство този въпрос да бъде включен в споразумението за оттегляне, така че британските граждани да имат гарантирани политически права и трябва този въпрос да се обсъди в пленарна зала в Европейския парламент. Остава една година до следващите европейски избори и трябва да дадем възможност на хората да се произнесат. Благодаря, Джуд. Едва ли някой би могъл да бъде по-емоционален и по-конкретен от теб е, е, и то едновременно. Фантастично е, изказване относно Брексит. Няма да го забравя. Действително, тези, които не, са, не присъстват, може би трябва да го изчетат, това е малкото, за да знаят за какво става дума. Анджела има думата. Да, след това, което каза Джуд, може би малко може да се каже, не беше много ясно. Едно проучване на въздействието на Брексита. Казва се, че трябва да се гарантират правата на гражданите. Имаме работна група в парламента, която работи по този въпрос. Но мисля, че в нашата комисия трябва да продължаваме да поддържаме правата на семействата на гражданите, основните права е едно от което е правото на гласуване. Било то за британските граждани или другите. И знае, че има 2 милиона души, които не можаха да гласуват по време на последните избори в Испания, защото живеят в чужбина. И смятам, че една институция като нашата, която се бори за демокрация, в е, едно пространство, където имаме свобода на движението, не трябва да позволяваме тази свобода на движение да ви лишава от основните ви права. Няма значение какво е в е, какъв е залога, защото това би било антидемократично. Така че аз е, напълно се присъединявам към това, което каза Джуд. Терика Брас. Господин Терика Брас има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз напълно подкрепям искането на вносителите. Ние оценяваме високо присъствието на първия вносител и фактът, че три пъти вече дамата е тук действително е показателен. Това много ни импонира и това е действително една добра основа и положителен знак за по-нататъчното развитие на случая. Става дума за избирателни права. Очевидно така, е, избирателното законодателство е, и избирателното право в много страни просто е, установява факта, че гражданите имат право да гласуват, но как точно се изпълнява на практика това право, това не се проследява и ето, че се стига до такива ситуации, като тази, която обсъждаме в момента. Да. Аз подкрепям тезата на вносителите. И може би трябва да се обърнем а, а, директно към Великобритания, но и може би комисията би могла да го направи. Защо не поискате а, правото на гласуване да се включи, избирателното право да се включи като тема в. А, а, въпросите, които са предмет на преговори е, струва ми се, че това е изключително важен въпрос. Две е, ценности, е, две права всъщност на гражданите са, са засегнати тук. Именно правото на свободно движение и правото на гласуване. Те са тясно свързани помежду си. Вие бихте могли да разполагате и с двете права едновременно, така да се каже, и право на свободно движение, и право на гласуване. Конкур Рирайки се тези две права, всъщност не се е, изключват взаимно, так обратно те е, трябва да се разглеждат в пакет. Точно така е. е. Вие сте прав. Или се зачитат правата, или не се зачитат. Да, и то всички е, права. Всички права. Е, дори и да сте в опозиция, вие пак имате права. Господин Танок, да, благодаря ви. Аз също бих искал да подкрепя вносителите. И, аз бях човека, който преди 6 месеца под предложи на Гифон, Ги Ферховстад. Европейските граждани да запазят е, е, правото си е, да гласуват в местни и парламентарни национални избори. За съжаление, този въпрос отпадна някакси постепенно аз съм много критичен а, към а, така, ня, поведението на британското правителство по време на а, договарянето а, и воденето на преговори, но очевидно а, британското правителство за негова чест също държи на участието на, а, в, а, в а, избори. Поне това беше през 2016-2017. Сега изведнъж този въпрос отпадна, така да се каже, от масата на преговорите и от дневния ред. Моите две сестри, майка ми, чичо ми, всички те на практика бяха изключени, така да се каже, от участие при референдума за Брексит. Е, многократно е, сме настоявали в Великобритания, особено хората от моето поколение, за промяна на избирателното право. Когато хората казват, че е, референдума на практика изключва от възможността за участие, както и при общите избори а, а, това а, всъщност би трябвало да се а, а, свърже и с проблема на а, гласувалите по време на избирателните избори, защото и там имаше е, хора, които се оплакваха, че са били изключени от избирателните списъци, а други пък, които бяха е, допълнително добавени и придобиха избирателни права тогава. Става дума за е, хора в е, Нова Зеландия е, живяли там многократно е, и, или е, за продължителен период от време. Но новозеландските е, ни е, е, приятели имат право да участват в общите избори, например. Така че специално е, хората, които живеят в рамките на Европейския съюз, би трябвало да имат същите права, както и гражданите, които живеят в Великобритания за кипърец, който напуска е, Кипър, е, губи избирателните си права в Кипър, но идва в е, е, Великобритания, да кажем, и би трябвало да може да получи веднага е, избирателни права е, в. Е, Великобритания, както по отношение на местни, така и на национални избори, референдуми и така нататък. Сега малко по-различно стоят нещата, да кажем, с хората от Мозамбик, които исторически не са така тясно свързани с е, Обединеното кралство. Но Нека съвсем е, ясно да кажа, за, това разширяване на възможностите за гласуване или по-скоро на възможностите за изключване от гласуване е, и нервността на нашето правителство е поради проблемите с Шотландия защото именно в Шотландия при е, референдума стана ясно, че е, граждани на Европейския съюз са изключени от правото да гласуват. Е, и в Северна Ирландия има проблеми, както знаете, с Шифейн въведе редица промени, които в никакъв случай не водят именно до е, укрепване на е, избирателното право на всички граждани. Това действително представлява една голяма пречка за е, налагането на верните, според мен, и правилните основи за избирателното законодателство в Обединеното кралство като цяло. Благодаря, господин Танок, господин Марселевси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на носителите на петицията, които дойдоха да ни представят е, това досие, защото когато се говори за право на гласуване и политически права, се говори също и за основни права. Става дума за демократични права и мисля, че въпросът е принципен. Той е свързан с демокрацията и качеството на демокрацията в Европейския съюз. За мен е непонятно да научавам, че има хора, които живеят в други страни е, и да, жива, и да нямат право да гласуват в националните и други, примерно регионални е, избори. Например, Жаклин Котенер може да бъде съветник в Испания, но не е депутат. Има ли разлика между двете? Защо аз самият мога да представлявам Испания тук в парламента, а пък да не мога да бъда депутат в Испания. Мисля, че трябва да припомним, трябва да поставим ударението върху правото на гласуване за всички, които живеят извън родната си страна, независимо къде. Самия факт, че живеят в Европейския съюз, трябва да имат право да гласуват. Но ще отида и по-далеч в Великобритания, в Кипър, Дания, Ирландия, Малта – има граждани, които дори право губят правото си на гласуване в родните си, родната си страна. Да, те нямат просто право. Това са хора, които на практика не съществуват. Това са не граждани, не лица. Мисля, че ако ние, Европейския парламент, искаме да, Европейски съюз, който да е демократичен, трябва да е, помислим по това. И да се върна пак на Обединеното кралство. Повече от милион е, граждани бяха решени от право на гласуване, въпреки че това са основни решения за живота им. Затова може да се запитаме дали това е, е законно решение, това, което беше взето в, Европе... в Обединеното кралство, да изключи от гласуване толкова много лица. Аз съм много скептичен, но се надявам, че ако има друг референдум, тези лица ще могат да гласуват. Искам да добавя това, когато се говори за право на гласуване в национални избори, мисля, че нашата комисия трябва поне да изпрати едно писмо, да поиска да бъдат спазвани още критерии. Критерии на основата на местопребиваването и жилището. Трябва да се изпрати до председателството, до съвета, до различните представителства, които трябва да бъдат запознати с този проблем. И се присъединявам към предложението. Мисля, че също трябва да бъде изпратено едно писмо от британското правителство, защото то трябва да говори, да ни отговори. Това писмо трябва да бъде изпратено също до Мишел Барние. Това е един ясен един въпрос, който ясно трябва да бъде поставен в отношенията ни с Съединеното кралство. Благодаря ви и благодаря на вносителите на петицията. Да, благодаря. Тъй като вече е, изпадаме в цайтнот, е, ще дам думата на госпожа Сти, е, Стайлър. Но много ви моля да бъдете много кратки тъй като няма да се справим с програмата. Ще бъда съвсем кратка. Искам само да изразя моята подкрепа към вносителите на петицията. Благодаря много за това, че сте тук. Чарлз е, засегна и въпроса с е, шотландския референдум и е, да, вие не можете по никакъв начин да е, отделяте е, по избори, избирателни права хората в зависимост от това как е, е, по е, конъюнктурни причини ви се струва по-изходно да разширявате или да стеснявате избирателното право. Действително става дума за гражданство е, на е, Европейския съюз. За мен това е един е, много вълнуващ, много емоционален въпрос на практика ще загубя европейското си гражданство. Но при всички положения трябва да запазим правата на гражданите да гласуват. Благодаря, Жаклин. Нека да се върнем към вас и към Кристин, но много ви моля съвсем, съвсем кратки изказвания, нещо, което не сте казали до сега. Да, благодаря. Е, аз действително отделих немалко време за е, посещенията в парламента и за подготовката ми. Е, има много граждани, които представляваме, които имат същите права. Надявам се, че ще продължим всички заедно да се борим за правата на европейските граждани е, и е, за правото ни да запазим европейското гражданство. Е, благодаря много за подкрепата. Благодаря и на Джуди Старлинг за емоционалното изказване, както и на всички останали депутати. Не става дума само за лична засегнатост, когато поставяме въпроса, става дума за а, а, нарушения на а, основни демократични ценности и права. Кристин, а, чудесно е и това, че в крайна сметка най-сетне някой чу моя глас, а, защото а, гласът ми трябваше да се чуе още по време на референдума, но това не бе възможно. А, понякога е много трудно да бъдеш председател на тази комисия, но понякога действително си изпълнен с гордост. И ето, сега настъпи един момент, в който аз действително се гордея, че председателствам тази комисия, защото става дума за това да построим мости и да преодолеем някои пропасти между това, което сме написали на хартия, между ценностите и принципите, в за които говорим непрекъснато и реалността, е, действителните права е, на гражданите. Надявам се, че ще преодолеем тази е, пропаст. И така, групата, която се занимава с въпросите, свързани с Брексита, би трябвало да има предвид въпросите, които засегнахме, предлагайки теми за преговорите, а също и съответните е, въпроси би трябвало да се включат и в следващата ни резолюция. Мишел Бърние ще бъде информиран за е, нашата петиция и за обсъжданията тук. Е, ще настояваме избирателните права да бъдат включени в окончателното споразумение. Е, както знаете, Мишел Бърние няма да има възможност да дойде на разговор с нас тук в комисията. Има вече едно такова споразумение, той да не посещава парламентарните комисии, докато ръководи преговорите Брексит. Но при всички положения ще имаме възможност да отнесем въпроса до него, особено когато става дума за въпроси с искане за устен е, или писмен отговор от комисията. Е, в пленарна зала въпросът ще бъде поставен. Освен това, всеки от вас, колеги, би могъл да отиде до координатора, е, да се срещне с него, координатора в своята политическа група и е, да е, обсъди въпроса с него, да го запознае, за да може и той да действа съответно е, в същата посока, както и всички ние. Още веднъж от името на комисията благодаря на всички вас, които пътувате, за да изложите тук вашите позиции. Този път това стана дори още по-ясно, отколкото предишния път. Понякога едно повторение се оказва, че е много необходимо и полезно. И аз много се надявам, че е, победата ще бъде на ваша страна. И така, благодаря ви за това, че дойдохте и е, нека да ви пожелая е, и приятен път към дома. А сега отново ще се спрем на въпрос, който е свързан с избирателните права. Тук става дума вече за нашия въркшоп, семинар на тема политически избирателни права на лицата, пребиваващи в Латвия и Естония, които не са граждани на съответната държава. Бих искала веднага да започнем, тъй като нямаме време. И така, Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, за мен е чест да ръководя този семинар по е, искане на политическия отдел за правата на гражданите. Нека да ви запозная с езиковия режим на този семинар, е, с изключение на чешки, хрватски, фински, е, литавски, португалски, словашки и словенски. Ще можете да слушате и да говорите е, на всички останали езици. Имайте предвид, че семинара се предава по уипстримт и че е, изказванията и на е, нашите поканени гости, и на участниците ще се записват. Трябва да ви напомня, че е, няма да обсъждаме е, петициите е, и конкретно петиция 747-2016 за избирателното право и политическите права на естонски и латвински граждани. Е, които не са граждани на Европейския съюз, ще е, е, се разгледа веднага след е, този семинар. А сега е, мисля, че трябва да се съсредоточим най-вече върху темата на нашия семинар политически избирателни права на лицата, пребиваващи в Латвия и Естония, които не са граждани на съответната държава и съответно и на Европейския съюз. Става дума за една уникална ситуация. Гражданството там е една много емоционална, много противоречива е, е, тема, тема по която има различни виждания и спор, хората спорят. Е, цялата концепция за избирателните и политическите права в Латвия, и Естония е свързана естествено и с гражданството, както исторически, така и економически, ако щете, и социално. Преди малко споменах конкретната петиция 747-2016 ние ще разгледаме непосредствено след изслушването. Но първо ще проведем нашия семинар. И сега ще дам думата на Сузан Томпсън, която е научен ръководител на института в Цюрих, който се занимава именно с тези въпроси институт към университета в Цюрих. И сега ви давам думата, госпожо Томсман. Много благодаря. Благодаря за въведението и за поканата да говоря днес пред вас. Благодаря и за организирането на този форум по тази тема. Самата аз съм германка, живееща в Швейцария, трета страна. Но европейската идея е скъпа на сърцето ми, така че темата ме засяга и лично. Моята презентация е организирана по следния начин – They come in four uh, points. Why is citizenship important? в четири дяла. Защо гражданството е важно? Ще се спра на някои исторически аспекти на гражданството в Латвия и Естония. Ще дам някои данни, ще кажа защо прибиването на гражданство е доста бавно. И ще се спра на въпроса, коя е активната страна при а, решаването на въпроса с гражданството. Защо гражданството е важна тема? Има много обширна литература в политическата теория, в политологията, социологията и историята. Гражданството е важно, защото е свързано с демокрацията, гражданството и демокрацията се смятат за близнаци и има едно известно разбиране, че гражданството е правото на права. Така че преди човек да се възползва от права, трябва да бъде принадлежен, т.е. да има гражданство. Така че правата са в центъра на а, тази дефиниция. Други а, учени разглеждат а, гражданството като съвкупност от а, права, а, членство, практики и задължения. А, това включва правото на глас а, в избори и при референдуми, гражданството дава и социални права в повечето случаи. Гражданството означава принадлежност към група, принадлежност към определено място, територия. Гражданите са свързани един с друг и имат общи характеристики – а, общо разбиране за нациите а, твърди, че нациите са а, измислени общности, т.е. въображаеми общности. А, но тези общности имат и обща история. А, тук ще видим а, какви са историческите обвързаности, а, историческите обременености за държавите, които говорим някои от правата, гражданските права, човешките права, които имаме ние, са, например, правото на избор. Имаме и задължение, последната част от този пакет, така да се каже, например, задължението за военна служба, гражданите са задължени да плащат данъци, както аз правя в Швейцария, например. Друго задължение е задължението за лоялност към държавата, на която сме граждани. Това е така наречения патриотизъм. Има и дискусии какво означава тази лоялност. Тези четири концепции са динамични и гъвкави. Например, е, ние нямаме проблем да приемем, че децата не са пълноправни граждани и не се възползват от всички права. Гражданството и правата, с които разполагаме, се променят е, с течение на живота ни, е, както и нашата принадлежност към една общност. Това разбиране за гражданство е едната страна на нещата. Има и едно допълнител, допълнителен аспект за включване и за изключване. Гражданството представлява инструмент, а, с който определени групи могат да бъдат изключени. Гражданството е свързано с демокрацията, то създава принадлежност. Едно много а, интересно а, тълкование е тълкуването на гражданството като вид договор между гражданина и държавата. В този смисъл ние влизаме в взаимоотношения, имаме партньори и можем да договаряме съдържанието на това членство, наречено гражданство. Ще се върнем към това разбиране във връзка с Латвия и Естония, за да разберем по-добре политиките на тези държави днес а, и началото им а, преди почти 30 години. Защо гражданството е важно? За индивида аз бих казала, че това означава да е важен и да бъде включен, да участва в избори, които имат въздействие и ефект върху всички. А за държавата това е механизъм да включват или да изключват определени групи от хора. Това разбиране е много важно а, не само като идея, а има и практическо измерение. Ако разгледаме сега политиките по гражданството на Латвия и Естония, една част от фактите може би са ви известни, но ще ви ги припомня. Латвия и Естония бяха а, бивши съветски републики. През 90-те години отново станаха независими. Те са били независими и преди съветския период, в началото на 20 век. След краха на Съветския съюз, те по-скоро са възстановили своята държавност така че всички граждани, всички, които са имали латвийско и естонско гражданство преди 40-та е, година, автоматично са възстановили това гражданство. Но по съветско време се е променил състава на населението. Сега, за съжаление, не мога да управлявам добре презентацията, но ето сега ще ви покажа тази графика. Виждате няколко цифри за демографски състав на Латвия от гледна точка на етносите. Вижда се ясно, че от 35-та година до 89-та година има сериозна промяна в етническия състав на населението. Виждате, че етническите латвийци са се а, намалили до 52% през 89-та година. Виждате сега няколко цифри за Естония. Там а, разликата не е толкова драстична, но все пак а, етническия състав а, и в тази държава е променен. Това, което също виждаме е, че тези държави никога не са имали хомогенно население – мит е, че населението им е било хомогенно. През 1991 година се разпада Съветския съюз. Това означава, че изчезва и съветското гражданство. Какво става по-късно? Държавите са изправени пред сложен проблем, защото не знаят кои са техните граждани, има традиции, но няма яснота. Много бивши съветски държави са приели нулевата опция. Това означава, че всеки жител става гражданин. Това се е случило и в Латвия, и в Естония, това означава, че всички Всъщност в Естония и в Латвия гражданството не се възстановява автоматично за хора, които са се преместили между 40 и 89 година. Това означава, че има вакуум. И за това се създава нов правен а, статут а, за не а, латвийски граждани и за чужди граждани в а, Естония. А, по този начин се включват и се изключват други групи от населението. В а, ранните 90 в началото на 90-те години Латвия и Естония не е било ясно, че тези държави ще станат част от Европейския съюз. И когато този правен статус е бил въведен, виждаме, че в началото в Латвия има около 30% от населението, които а, са били с неопределено гражданство. А, и почти толкова в а, Естония. В момента на присъединяването на държавите към Европейския съюз в Латвия има около 20% в Латвия и малко по-малко в Естония, които са били с този неопределен статус. Моят колега Мартин ще може да каже повече по този въпрос като юрист. Кратък коментар. Какво означава този неопределен статут на гражданство? Той дава право на постоянно пребиваване, но има и опасности, свързани с липсата на гражданство – а, за тях а, може да се превърне в кошмар а, напускането и връщането в а, съответната държава. Тази опасност е била избегната в рамките на статута на неопределеното гражданство, така че те са можели да пътуват и да се връщат а, свободно, но не са имали право и до сега нямат право да гласуват. Когато разгледаме в времеви план въвеждането на този статут на негражданин, ще видим, че той е бил свързан с множество спорни въпроси. И, както казах, в началото на 90-те години а, е била много несигурна. А, имало е съветски военни части, все още разположени в а, Балтийския регион. Какво се случва по-късно? Гражданството е ултимативният знак за принадлежност към едно общество. Така че започва процес на натурализиране. Този процес е съвсем нормален в демократичните държави, когато чужди граждани се преместят в друга държава, след определен период от време те могат да приемат гражданството на тази държава. тук законодателството няколко пъти се променя в различни посоки и а, ако сравним а, международното а, законодателство, ще видим, че а, има а, в тези две балтийски държави изисквания като, например, владеене на език а, а, и а, други а, условия, които трябва да бъдат изпълнени. Ако сравним различните държави, ще видим, че законодателството изглежда либерално, но погледнато от местна гледна точка е сложно. Така че а, броят на натурализираните граждани се увеличава бавно, а броят на а, хората с неограничен, с не, а, неизяснено гражданство бавно намалява. Ще попитаме защо това е така. Бихме очаквали, че хората с неустановено гражданство ще се а, постараят или да се натурализират, или да напуснат държавата, но към днешна дата виждаме, че все още има доста граждани с такъв неизяснен статут на гражданство. Защо натурализацията става толкова бавно? Има редица фактори, има изследвания в двете държави. А, според а, тях а, има проблем с владенето на език. По-възрастните а, граждани не владеят достатъчно добре местните езици. А, теста по а, история е друга причина за а, това а, гражданите да не успеят а, на изпитите за гражданство. А, Лоялността е друг конфликтна точка. Това са психологически фактори, които също са важни. В историята на Съветския съюз разбирането за исторически и тълкуването на историческите събития доста се различава от тълкуването в Балтийските републики. Например, говори се за съветска окупация, а, и много етнически латвийци и естонци смятат, че държавите им са били окупирани от а, Русия. А за руското малцинство събитията са различни, защото те са се преместили на място без да пресичат граница и не разбират защо са третирани като окупатори. Поради всички тези обстоятелства, а, натурализацията за част от а, а, гражданите без а, статут означава унижение. И а, те се, из, се чувстват по-скоро изключени а, от едно общество а, чрез натурализацията, вместо обратното. Самата аз съм разговаряла с граждани за проблемите около тяхното натурализиране. И те а, често пъти а, трябва да избират между а, натурализирането и упражняването на правото си на избор, например. за някои хора, които живеят в Латвия и Естония, ако те биват, бъдат натурализирани, ще означава, че трябва да вадят виза, когато искат да пътуват на изток. Политиките на Латвия и Естония са били многократно разглеждани на международно ниво. И може да се каже, че международните институции са помогнали за повишаването на статута на гражданството. В миналото граждани с неясен статус са били доволни, не са имали проблеми с своето гражданство. А, сега гражданството става по-важно. Няколко думи за а, гражданите с а, неопределен а, статус а, по отношение на гражданството. Това е прогноза от 2014 година на Национален институт за броя на гражданите с неизяснено гражданство. Мисля, че може да се каже, че а, този правен статус ще се запази и ще има хора с а, а, неизяснено гражданство и за бъдеще. Важното в а, тази дискусия за мен е, че а, дискусията за гражданството може да изглежда правна, но всъщност тя стига до най-дълбоката тъкан на а, обществото. И е нужна дискусия по въпроса какво означава принадлежността към обществото и а, каква е връзката, а, историческата връзка а, с а, тези държави. Имам още няколко коментара, но сега ще оставя думата на моите колеги. Благодаря, госпожо Тънсман, за вашата интересна презентация. Вие хвърлихте светлина върху доста сложни фактори. Сега давам думата на доктор Мартинс, Мартинс Папаринскис а, вие сте преподавател по международно право в University коледж в а, Лондон. Можете да се спрете на сегашното положение а, във връзка с избирателните права на граждани с неизяснен статут в Латвия и Естония. Благодаря, госпожо председател, за любезните думи, с които ме представихте Голяма част от аспектите, важните аспекти във връзка с неопределеното гражданство бяха представени по-академично от моята колега. Аз ще се опитам да представя правните аспекти. Въпросът, е, който се задава е, от вносителя на петицията е, и е е, в основата на този семинар е правото за участие в европейските избори. в моето изказване аз ще се спра на неопределеното гражданство в Естония, на хората без гражданство в Латвия. Няма и техните избирателни права, няма да говоря за други подобни е, политически или основни права. Няма да говоря за правата във връзка с е, участието в избирателни е, избори и така нататък. В общи избори или местни избори. Не, става дума единствено за изборите за Европейски правед. Европейските избори. Нека първо да видим да видим първо каква е перспективата във връзка с а, а, развитието на естонската и латвийската държава и а, какви в крайна сметка са какъв е обхвата на правата на гражданите, които с безгражданство на практика, независимо от това, че има различия в наименованието, което се използва в двете страни за тази категория лица. Бих предложил да изхождаме най-вече от международното публично право, контролът в рамките на международното право не се свързва непременно с създаването на а, права, а, и, и как точно ще се отнасяме по отношение на е, кипърския въпрос или е, правата на гражданите в Армения и така нататък. А Какви са правата на лицата, живеещи в една страна? в случая става дума за граждани на Съветския съюз преди 89-та година и след това. Какви са всъщност възможните е, начини да е, разглеждаме статута на тези лица. Ойчен раз е едното предложение на Конституционния съд в Латвия. Е, има и други предложения, които бяха направени от някои правозащитни организации. Но в крайна сметка винаги се стига до едно и също. В крайна сметка фактът, че хората, които с неопределено гражданство или без гражданство не могат да участват в изборите, на европейско равнище за европейски институции или ръководители на Европейската комисия на практика е лишаване от е, едно важно право. Би трябвало да се намерят начини за решаване на този проблем. Правораздавателната практика в Обединеното кралство всъщност предполага всеки гражданин на държава член да може да участва в европейските избори, независимо от това къде се е установил. Всъщност изходната точка е, е, е, така да се каже, правото за участие в избори, е, член 9 и член 10 от договора за функциониране на Европейския съюз. Е, е, гражданите на Европейския съюз имат право да участват, е, имат право на глас при изборите на европейски институции и водещи е, лица, е, така да се каже, лица на водещи функции, на ръководни функции в европейските институции. Но в Естония и Латвия въпросът се разглежда различно. Става дума за един проблем, който отдавна е известен е, от последните десетилетия при... Въпросът бе разгледан и в рамките на ОНЕ пред съвета за е, правата на човека. Имаше и е, препоръки след е, разглеждането на този въпрос пред съвета. Има е, правна връзка между лицето и държавата, но обхвата на правата в някои случаи може да се отклони от обхвата на правата на латвийските или естонските граждани, тъй като Става дума за една категория лица, които са с по-различен статут, които преди това са били е, граждани на е, Съветския съюз и не са били граждани на е, нито една от съставните републики на Съветския съюз. Е, в е, Естония нещата са малко по-различни. Е, и така, Става дума в случая и за правото на глас при местните избори на латвийски и на естонски граждани. Има едно правило оптин в латвийското законодателство. Децата на лицата без гражданство имат е, възможност, е, е, така да се каже, по линия на правилото Аптин да получат право на глас, докато в Естония е по-скоро правило опт-аут, т.е. те губят правото да избират. И така в публичното международно право от 30-те години на миналия век се смята, че правата, свързани с участието в избори, трябва да се решават в рамките на националното законодателство. В някои случаи става дума за а, права, които са свързани действително с правото на, на гражданите да участват в демократичния живот или с права по отношение на някакви морски зони или, да кажем, в Кипър или в Сахара новите държави, възникнали след рухването на Съветския съюз след 1991 година. А, а, а, на практика попадат в едно а, а, пространство на а, липса на правен контрол, тъй като признаването и непризнаването, съответно награждането, вече е, не може да се контролира от е, е, никой друг и над тях в Украина както знаете, пък има възможност за е, две, е, така да се каже, националности и и така, какво е възможността за продоляване на проблема в Латвия и в Естония? Три са възможните пътища. Първо, Латвия, да кажем, специалния статут би могъл да бъде изход от ситуацията. Много често юристите говорят за суиченерис, е, което е, би могло на практика да доведе до е, не предоставяне на гражданство, но това естествено е опасност от национална гледна точка, докато специалният, особеният статут вече запълва, така да се каже, вакуума. Това би трябвало да се реши в рамките на националното законодателство, ако не става дума за друга националност в истинския смисъл на думата. А, тогава естествено било да се предостави и гражданство и Третия е, вариант е да е, се потърси е, друг вид гражданство. Алексей Димитров, е, Димитър, е, Димитрий Кочинов, е, застъпват е, тезата, че на практика този трети вариант противоречи на заложила, наложилата си институционална практика. Аз смятам, че когато говорим за гражданите без гражданство, за лицата без гражданство, ще трябва а, да се ръководим в крайна сметка и от тенденциите в една по-широка общност, живеща в, на съответната територия. Sui generis е, е, така да се каже, принципа, на който се опира е, Конституционния съд в Латвия. Има и други мнения, включително и европейската практика показва, че има различни възможности за тълкуване и решаване на въпроса. Например, споразумението Европейски съюз Сингапур за инвестиции поставя въпроса, включително и за лицата без гражданство. Е, Върховния комисариат е, за беженците ВКБОН е, е по-скептичен в това отношение, но когато говорим за лица без гражданство, за съжаление, е, действителността показва, че няма е, така едно истински е, прието и цялостно проведено решение в света и в Европа също. Естония, Латвия на практика не дават възможност на гражданите, на лицата без гражданство или с на определено гражданство да участват в изборите за Европейски съюз. Те не са в истинския смисъл на думата европейски граждани според тяхното законодателство. А, това лишава, естествено, тези лица от едно важно право. Какво е заключението с всичко от това, което се случва и което казах от гледна точка на Европейския съюз? Академиците е, много често са склонни да кажат, че институциите е, са направили грешка. В този случай обаче бих казал, че Европейската комисия в общи линии е права има определени задължения съгласно 9 и 10 член от договора за Европейския съюз. Съда за правата на човека се ръководи от същите принципи в делото Андреева. Заключението, в крайна сметка, бе именно свързано с е, принципите, които лежат и в основата на договорите и е най-вече е, е, така, отправната линия на националността. Обединеното кралство и Испания, както виждате, е, също се отклоняват. Е, е, Испания, да кажем, има проблеми по отношение на гражданите на Обединеното кралство, които са се установили в Гибралтар. Обединеното кралство се опитва да извоюва определени права и за тези граждани. Да, за съжаление, е, е, и от правна гледна точка въпросът много трудно може да се реши, но не става дума единствено за правен проблем. Е, е ето, испанския пример показва, че в крайна сметка става дума за е, един изключително комплексен въпрос. В е, Обединеното кралство имаше много-много проблеми във връзка с едно дело в съда в Страсбург. И действително става дума за един изключително деликатен и чувствителен е, е, от политическа гледна точка въпрос. Е, струва ми се, че политическият дебат е, трябва да се проведе е, при латвийската действителност показва такава необходимост. Е, имаше едно решение на е, указ на президента, с което се е, стана възможно натурализирането на децата, на лицата без гражданство. Но въпросът е свързан естествено и с правата на човека. И така, аз смятам, че проблемите, които съществуват в момента, е, би трябвало да се решат най-вече е, в резултат на един много широк политически дебат. Да, благодаря ви. Е, вие бихте могли след това да проучите много подробно текста, който господин Папарински е изложил и в един писмен текст, който е на ваше разположение. Аз сега ще дам думата на професор Анчела Ди Григорио, която е професор по публично, преподавател по публично право в институт, който се занимава с въпросите на публичното право към университета в Милано. Андам? Много благодаря, госпожо председател. Радвам се, че съм тук ако ми позволите, ще говоря на италиански. И така, в моето крайно изявление искам да направя някои да представя някои елементи от контекста, за да може да се разбере по-добре какъв е проблема, за който говорим. Според мен се... тук има различни аспекти, различни профили, които трябва да бъдат разгледани. И преди всичко, на първо място, има много важни исторически фактори, исторически, географски. Има аспекти на вътрешното право, които които всъщност свързано с а, историята, с а, демокрацията и вътрешната организация на държавите. Пък има и аспекти от конституционно право, необходимостта да се балансират стоености, които понякога път си противоречат до които всички трябва да бъдат защитени. От една страна младсинствата, от друга страна суверенитета и националните въпроси има политически, геополитически аспекти и накрая аспекти на европейска политика, както се говори за европейското гражданство. От историческа гледна точка и геополитическа гледна точка тези младсинства в Естония и Латвия те, те са свързани с, с, с историята с, с Съветския съюз. Нещо, което оставяваме и във всичките бивши исторически страни. Но има и нещо, което е по-важно. Това е закъснялото изграждане на, на държавите, където тези явления е много по-късно се откриват в Западна Европа, след втората, първата, първата световна война, която се появяват вече множество проблеми, свързани с геополитическите въпроси. Но трябва да успеем да разберем всъщност същината на тези проблеми. Но и както и други колеги припомниха, става дума за балтийски държави, държави, които са различни от другите съветски страни, те имаха известна, известна независимост. И след завързяването на някои етически и национални въпроси и проблеми на колизма, проблематиката за възстановяване на държавата и на нацията се появиха и тяхната и се изразиха най-вече след падането на Съветския съюз. Ситуацията на балтийските държави особено става за единствените републики от бившия Съветския съюз, са имали, които са имали известна независимост, също и традиции и на парламентаризъм и демокрация, защото припомням, че конституциите на балтийски държави през 20-те години бяха в авангарда пред даже много западни държави от Европа. Тази традиция и статута, който имаха тези страни, бяха един силен елемент за национално сближаване и още днес, те казвам пак, тези традиции е, има, е с една характеристика свързана и с езика, и с е, националността. И трите балтийски страни, е, руските младсинства, но рускоговорящите съществуват от, от 19-та година, особено в Етония, която има така че през 1990 1991 година ставаше дума да се възстанови гражданство, което вече съществуваше. Това е една група, която беше в известен смисъл самостоятелна. По време на, <clears throat> на времето на Светския съюз, както знаем, съветското ръководство прилагаше мерки за миграция на руснаци да бъдат заселени във всичките републики. Това беше малко насил, насилствено разселване на населението. Това беше една политика, миграторна, миграторска политика. И русна, руснаците всъщност бяха елита във всичките е, републики. И какво стана? Когато падна от Съветския съюз, тази политика на националност, около 25 милиона е, руси, рус, русоговорящи, бяха в, в, в тези републики, както например в Латвия, в момента на падането на Съветския съюз, имаше много, так, все още много руснаци в... И е, Quindi, eh, come si sono comportate le как се какво беше поведението в различните републики, как, какво беше отношението към руснаците. Подходът беше различен. По-голямата част от случаите беше опция 0, за което стана дума. Тоест, веднага се даде гражданство, на постоянни пребиваващите в момента на независимостта. Така беше, но в Латвия и Литва между трите, трите, трите балтийски държави бяха различни отношенията. Но не беше пред толкова драматичен въпрос, както в Литва и Естония. И в Латвия, където се говореше само за 10%, се говори само за 10% руско говорящи. Както казаха и колегите, трите балтийски страни през 1940 година възприемаха присъединяването към Съветския съюз като анексия, но тук се говореше за потъпкване на известна независимост от 40-та е, година. Така че от правна гледна точка всъщност те да се читат за невалидни всичките, време, всичките години и под, е, в, на принадлежност към Съветския съюз. И приложението на някои мерки относно гражданството също бяха потискани през тези години. Не може да сравняваме законодателството в западните страни, както с това, което е в балтийските държави. В Естония и Литва става дума за законодателство, което има ретроспективна стойност, т.е. директно да се определя статута на гражданите, които вече живеят в тази страна. Тук има известно сблъскване между различните стойности в това е окупацията от страна на Съветския съюз, но едновременно с това през, за 50 години се, се, създава а, а, връзки между различните малцинства в страната. Някои дискриминаторни мерки, които бяха прияти по, по време на а, зараждането на новите държави, не, целта не е била някакво наказание, а най-вече това беше единствения начин да се запази националната идентичност. Тоест силно протекционизъм а, спрямо националните а, спрямо националността. Така че тази, това законодателство се създава има голям, голям процент на чужденци, които живеят в тези страни. Е, разбира се, в това време и законодателството е било усмекчено, и... но остава все пак този, това е твърдо и ядро на, на лица, които са които не са искали да се починят на тази натурализация. Искам да припомня някои брои елементи, които вече бяха упоменати и да кажа, че в Латвия се използва израза не граждани, но в Естония се говори за лица с неопределено националност. Това са два различни статута, две различни законодателства отговарят на тези статуси и мисля, че е добре да се каже това в една правна перспектива, която е много важна. В Естония има законодателство, прието което е поправено многократно, допълвано и ако искаме да открием този правен статут на тези лица в Естония, трябва да се види какъв е закон през 2013, закона за чужденците. Какъв е статута на младсинствата в тези две страни и ако се погледнем законодателството и в тези две страни, те се вписват в нормите на Съвета на Европа и отговарят на международните стандарти. Двете конституции, дори и конституцията в Латвия, да е от 1922 година с добавяне на един каталог права по-късно, тези две конституции дават цяла цял поредица права на младсинствата без това да засяга гражданството. Има още един интересен елемент в Естония. Дават се прав... индивидуални права, но и колективни права. И е, може да се счита, че е, това е една позиция, която е доста добра за младсинствата. Независимо от тази конституционна рамка, мисля, че е важно да, се, да погледнем какви са факторите, които са е, относително отрицателни за да представят да бъдем все пак реалисти. реалисти. В Естония правото за използване на езика в местните общ... общностни, където има много младсинства, тези права се дават от момента, в който тези младсинства са 5% от жи... постоянно живеещи. Извършени са анализи от някои инстанции в европейски инстанции се счита, че това е твърде голям процент. Като говорим за Латвия, си спомням юни 2014 година с приемането на този нов преамбил, който към Конституцията, която беше много спорно. И там се поставя ударението върху понятието за език и нация, латвийски език и латвийска нация. Днес само се занимахме с законодателство по отношение на натурализацията и гражданството, но мисля, че също трябва да видим какви са законодателствата, езиковите законодателства в областта, примерно, на образованието, защото по някой път някои елементи а, за изключване а, се появяват чрез езиковите проблеми. Има и е, решение на Европейския съюз, е, на Съда на Европейския съюз по този въпрос. Ако трябва да направим е, поставка между двете страни и да анализираме различните законодателства, се оказва, че ние установяваме наличието на различни статути по отношение гражданство и постоянно жителство. И тези статути правят много сложни отношенията между гражданите, тези различни статути. Аз е, изброих 4 или 5, защото всяка страна имаме страната, жителите на страната, чужденците, които са е, европейски граждани и неевропейски граждани, лица без гражданство и постоянно пребиващи, които не са граждани на страната. И благодарение на съществуването на латвийското законодателство от 15-та година, националната общност прие съществуването на тези междинни статути. Това е не гражданите, които е, разполагат с известен брой права, с изключение, което е много важно, на политическите права. Но международната общност счита, че съществуването на тези категории всъщност е временно, но се оказва, че тези категории всъщност с времето остават непромедливи. Няма да правя описание на законодателната процедура в тези страни, но под натиска на международните органи и е, организации, като е, условията по отношение на натурализация бяха по, направени по-гъвкави. Дори и да се, че се установява това, че с изменението на латинската законодателство 2013 година се насърчава а, натурализирането на а, но пък и се осложняват процедурите, стават по-сложни. Когато става дума за а, за двойно гражданство, латвийци, които принадлежат на е, нормалната диаспора и тези, които е, са на място. И когато се говори за страните на иммиграция на латвийците, не намираме никаква република от е, бившия Съветски съюз, докато тези неграждани всъщност са имали възможност да иммигрират в другите републики. Но е, има едно, едно искане към комисаря за международната миграция да се издава автоматично гражданството за, за малолетните. Такъв беше случай в Естония с а, тази промяна от а, закона за гражданството 2015 година, влезе в 2016 и дава автоматично правото на лицата между 15 и 18 години гражданство без да има искане, конкретно искане от страна на родителите. Основните разлики между Естония и Латвия, мога да цитирам няколко, упоменах автоматичното даване на гражданство на децата между 15 и 18 години. От 2012 година Естония дава право, активно право на, на, на гласуване на негражданите, на родителите което позволи, разбира се, упражняването на политически права. Но има известен брой разлики, които са доста чувствителни по отношение тези младсинства. От 2012 те имат политически права, но в Естония те са по-добре организирани предвид съществуването на едно ядро русов, рус, рускоговорящи граждани, които са там още от самото начало. По отношение на демокрацията, говорих за различните инстанции, въпросът беше постоянен многократно пред съда в Страсбург, който трябваше да признае, че няма компетенции, защото въпросът с достъп до националност е въпрос, който е от изключителната компетенция на държавите членки. Но съдът се занима с известен брой случаи, които са доста важни, права на пенсионираните, езикови права, защита на личните или семейни свободи. Това са елементи, които са много важни. Съдът на Европейския съюз в решението Микелети, а и по-късно и други решения, които е, тя, съдът признава това, че компетенциите получение на гражданството са, е, са компетенции на държавите членки. Но все пак припомня, че при всички случаи е важно да се спазват стоеностите на Европейския съюз. И сега стигам до заключенията. Въпросите, които бяха зададени, са сложни, решението не е просто и означава, означава участието на различни лица. Това е конституционното различие, за което говорих. И в този контекст трябва да се намери добър баланс между различните стоености и принципи. Трябва да се държи сметка също и за прерогативите на държавите членки и да се държи сметка за международните договори, по-специално по отношение правата на човека и трябва да се припомни, както казах от самото начало, че това законодателство за изключване в кавички имаше за цел state building. Но с времето мотивите, причините, обстоятелствата се промениха. Но искам да кажа, че това е един въпрос, който трябва да ни позволи да помислим и е, специализираната литература, било то тя свързана с е, конституционните права, европейските права, международното право, тази литература много често поставя въпроси, свързани с гражданството, т.е. да се излезе извън гражданството, европейското гражданство. Тук не говорим само за неграждани естонски и латвийски, но и неграждани европейски а това са лица, които живеят в една държава, членка на, държави, на Европейския съюз. Мисля, че всичко това е свързано с европейската интеграция, защото има изключване на едно голямо общество от граждани. Има различни варианти за решение. Искам да припомня, да споведа две. Най-напред се говори за статута на, на гражданите в контекста на европейското право. Има прецеденти с Германия, Англия и всичко това извън територията, на която живеят тези мълцинства, без да им се дават политически права. Това предложение ни изненадва, защото не разбираме добре, защо тази ситуация ще е валидна за Латвия, не за Естония и не разбираме какви са правата, свързани с европейското гражданство, които могат да бъдат давани на тези лица, защото политическите права са, според е, автор на предложението, не се прилагат в конкретния случай, докато други права за движение, за установяване и така нататък се дават на, на живеещите там не граждани, граждани на трети страни. Има още едно друго интересно предложение от един италиански колега Форни, който говори за гражданското статут, нещо среден статут между неграждани и граждани на Европейския съюз. И в рамките на този статут да се дадат някои минимални права, права на активно и пасивно гласуване в Европейския парламент и мисля, че това е което очакват авторите на петицията. Вярно е, че този статут дава някои права, но политическите права са, са основни, защото по традиция гражданството е свързано с упражняването на политически права. И накрая последния елемент – има аналогия между мерките за изключване от гражданство и мерките по отношение е, коригиране на ситуацията, които се прилагат на бившите, на, на бившите е, окупатори. Мисля, че е добре да кажем как, как мисли съда по, по въпроса за тези мерки. В началото на тази процедура за демократическа конструкция, смятахме, че тези мерки бяха разумни, че държавата имаше право да разглежда нещата с... Е, но мисля, че трябва да се преразгледа си. Thank you very much, Miss Di Gregorio. Много благодаря, госпожо Грегорио. Сега Искам да дам думата на нашите колеги. Чухте три чудесни презентации и сега можете да зададете въпроси, ако искате. Моля, задайте ги конкретно към а, госта, когато имате предвид. Ако има такъв. Преди да направим това, обаче, трябваше да дам думата на представителя на комисията, ако искате да направите изказване на този етап. Благодаря. Аз мисля, че ще бъде по-подходящо да се изкажа по петицията, следващата точка от дневния ред. Добре, госпожа Яна Томни. Благодаря. Не исках да говоря първа. Ако някой каже нещо глупаво, мога да реагирам, сега не мога. Много благодаря за интересните презентации. Имам много забележки. Има само 6 члена от а, нашата комисия тук. Може да се изкажа още веднъж по-късно. Не знам защо никой от вас не спомена големия брой естонски руски граждани в Естония. А, вие говорихте за намаляващия брой на а, гражданите без статут. А, има три причини смърт, натурализация и а, приемане на естонско гражданство. Когато говорим за единство на Европа. Не знам дали е разумно да има толкова руски граждани, толкова близо до европейските граждани. Много е лесно да се получи руско гражданство, ако те не искат така наречения сив паспорт. Другото, което не споменахте, не знам защо, или го споменахте съвсем набързо, преди присъединяването на Естония към Европейския съюз имаше много предложения от международни организации как да се реши този проблем. И сега е, всяка година се получава по една такава препоръка. Никой от вас не спомена също така друга група от населението на Естония, не знам как е в а, Латвия. Естония дава гражданство не само на граждани преди Съветския съюз, а, но и на етнически естонци. Тя живееше преди в Русия, но в момента, в който се върна в Естония, никой не я пита къде е била по време на окупацията. И не е вярно, че не гражданите могат да се движат а, свободно. Не могат а, да се възползват от а, свободното движение а, и на услуги. Аз, например, имам малък бизнес, но не мога да го а, преместя в друга европейска държава. Мога да работя само ден и нощ. Така че не гражданите не могат да се местят свободно, могат да се движат и да се установяват свободно. Нека да съберем няколко въпроса и после ще дам думата на нашите експерти. Следващият ни оратор е господин Митрофанов. латвийско име. Завършва на Митрофанос. Благодаря за интересните презентации. В Балтийските републики мълцинствата и информацията за руското мълцинство не са нови. Надявам се обаче, че тази информация ще бъде полезна за останалата част от присъстващите ни колеги. В последната презентация на госпожа Грегорио чух нещо като, че трябва да знаем, че натурализацията е нещо като наказание за тези неграждани, бивши а, руски а, граждани. Трябва да имаме предвид, че има конфликти в други аспекти с рускоговорящото мълцинство в балтийските държави. Говоря за държавната политика по отношение на училищата на младсинствата. Какво се случи през последните 27 години? Ние видяхме, че а, има нещо като наказание а, за последиците от режима на Сталин, като постепенно се отнемат правата на рускоговорящите. Това започна 1991 година и е очевидно наказание а, и отнемане на равнопоставеността в а, борбата за ресурси. А, първо, когато се реституираха собствености. Руските, рускоговорящите бяха изключени. Беше ограничен достъпът до обучение на им език на рускоговорящите, достъпът им до публични услуги, така че те на практика не могат да участват на равна нога с останалите граждани. Мисля, че тези процеси трябва също да бъдат разглеждани и в тяхната цялост. Не чух или може би не разбрах какви са правните и политически решения а, за проблема с масовата липса на гражданство. Какво прави Европейският съюз, за да потикне властите на двете държави към намирането на решение. Виждаме, че представителите на малцинствата от Балтийските републики присъстват тук, могат да, да говорят, но не виждам други колеги, които да се интересуват от тази, този дебат. Нямам въпрос, имам коментар. Какво може да е решението а, правна и а, а, практическа гледна точка ме интересува? Господин Мамикис. Благодаря на нашите лектори за интересните презентации. Имам а, въпрос към всеки. Първо, госпожа Томисън. Аз съм латвиец, живещ в Естония. И от поколения не можем да гласуваме. има 12% такива граждани в Латвия. По-голямата част от тези хора са пенсионери. Натурализират се по-малко от 1000 човека годишно и се залага на демографско решение на проблема. Латвийските власти обещаха на европейските власти, че този проблем ще бъде решен след присъединяването на Латвия към Европейския съюз. След 14 години никой не се надява въпросът да бъде решен скоро. Въпросът ми е следният. Как виждате решаването на въпросите с латвийските неграждани и неустановеното гражданство в Естония? Въпрос към господин Папаренски. Вие знаете по-добре от мен че 95-та година беше прият закон за негражданите. Съветският съюз рухна преди повече от 25 години, но в Латвия продължават да се раждат деца на бивши съветски граждани. И в момента продължаваме да произвеждаме граждани на бившия Съветски съюз. А, Комисията по правата на детето повдиг, повдигна този въпрос. А, а именно, че а, Латвия не дава автоматично латвийско гражданство на деца на родители а, без латвийско гражданство. Въпросът ми е какво може да направи Европейският съюз от правна или от политическа гледна точка да реши проблема с новородени граждани на бившия Съветски съюз. И а, въпрос към а, професор Ангела де Григорио. Вие сравнихте положението в трите Балтийски републики. Анализът ви беше доста добър. Както знаете, Литва избра собствен път и автоматично дава гражданство на всички бивши граждани на Съветския съюз. например, господин Спаских е етнически руснак с латвийско гражданство. Той е тук от 90-та година. След обявяването на невзимостта на Литва, моя колега Спаски получи автоматично латвийско гражданство е, в, в, в е, Литва. Защо това беше възможно в Литва, но не и в Латвия и Естония? И благодаря още веднъж за представенето. Благодаря. Вие искате да зададете допълнителен въпрос. Аз ще те питам от името на моята асистентка, латвийски негражданин, живущ в Холандия. Тя е юрист, аз не съм. Въпросът ми е към господин Папарискис. Вие твърдите, че не гражданите не бива да се третират като европейски граждани, защото това не отговаря на съдебната практика. Случаят Ротман е свързан с националността. Това означава ли, че въпросът с гражданството е от компетентността на европейски органи? друг желаящ да вземе думата? Господин Пабрис, заповядайте. Благодаря. Внимателно следих дебата онлайн и представените на тримата експерти. Ще кажа, че те бяха много професионални. И от а, тази гледна точка няколко коментара от а, времето, когато аз учих и преподавах теми свързани с националността. Много теми свързани с правата на младсинствата, на националностите са проблематични във всички общества. Но когато говорим за балтийските държави, проблем на който посвещаваме дискусията си днес, ще кажа, че от много гледни точки Балтийските държави са на предна линия по отношение на спазване на правата на малцинствата. Когато сравним стандартите в тази посока в Европейския съюз. И тук ще кажа, че много а, малцинства а, имат а, обучение на собствения си език до определен клас в училищата, има медии, народните мезици. Тези права не, са, не се разбират от само себе си за много младсинства в Европейския съюз. А, сега друг е въпросът дали това е достатъчно за тези младсинства. но може да се попитаме защо изобщо обсъждаме правата на младсинствата като проблем. И тук обсъждаме не правата на младсинствата в различните други държави, не се сравняваме с, Фран... с Франция, Германия или други държави. Тук говорим за нещо много по-важно за балтийските държави, а именно въпросът за тяхното съществуване. И тук виждам връзката между поставянето на въпроса за негражданите и малцинствата. Това са два различни въпроса. Например, гражданите на Естония и а, Латвия а, гражданите на тези държави от преди 1940 година са получили автоматично гражданството. А процеса за натур... на натурализация засяга само преселниците по време на окупацията. Както господин Папарински каза, това е суверенно право на държавите да решават този въпрос. Искам да кажа друго. Ако се съгласим, че вносителите на петицията и това не са пряко засегнати. Извинявам се, ще ви прекъсна. Сега задаваме въпроси към нашите лектори. После ще обсъждаме а, петицията. Въпросът ми е съвсем кратък. Може ли още веднъж да потвърдите, че ако вие се съгласите с вносителите на петицията, се съгласявате, че Балтийските републики не са били окупирани от Съветския съюз. Благодаря. Е ясен въпрос. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин Пайт. Благодаря. Сега задаваме въпроси и ще задам следния въпрос. А, дали ще бъде от полза за намирането на решение да разгледаме по-внимателно примера на а, тези 160 хиляди граждани на Естония, които през последните 27 години а, са взели естонско гражданство. И сега са пълноправни естонски граждани, издържали а, езиковия изпит и така нататък. Мисля, че всяко човешко същество за 27 години а, е в състояние да научи един език, независимо кой. Но мисля, че тук проблемът е друг и проблемът е мотивацията. Ако а, разгледаме дори заглавието на днешния уркшоп а, а, не граждани, това не е вярно, защото всички неграждани са свободни да бъдат натурализирани, ако отговарят на условията. А, и мисля, че това може да се каже и за гражданите с неустановено гражданство. Ние се намираме в сърцето на Европейския съюз и можем да се попитаме дали а, не можем да почерпим опит от а, други европейски държави. Къде се получава гражданство без да се владее езика на държавата? Има ли такива случаи? А, и а, как това се съотнася към историята на съответната държава? На второ място, къде има подкрепена от държавата мрежа от училища, където се преподава на неофициален език на държавата. Не знам дали в Германия има мрежа от училища, където се преподава турски и тези училища са държавно финансирани. Дали има а, арабски училища в а, други държави а, трябва да сравним положението в различните държави от Европейския съюз. Така че в а, този смисъл скромното ми желание би било Европейският парламент и другите европейски институции да не омалуважават, да не намаляват мотивацията на а, хора без гражданство, напротив да ги насърчават да учат латвийски, естонски, а, да бъдат натурализирани и да се превърнат в пълноправни членове, а, пълноправни граждани. А, по този начин а, ще отпадне и този проблем. Благодаря. Яна има допълнителен въпрос. Не беше въпрос. коментар към господин Пабикс. Аз Бях родена в Талин. Баща ми е руснак, майка ми е естонка. Но не получих автоматично гражданство. Трябваше да се явя на изпит. Очевидно съм успяла и затова сега съм тук Добре, сега не е момента да се изказваме лично. Сега ще дам думата на нашите експерти да отговарят на въпросите, които им бяха зададени. И ще го направим по обратен ред. Ще дам на вас първо думата. Благодаря. Интересни въпроси. Аз съм правен специалист. Не бих желала да участвам в политическа дискусия и да отговарям на политически въпроси. Искам да подчертая едно. Мнозинството от бившите републики на Съветския съюз предоставят гражданство на лицата, които от определен брой години са прекарали на територията на съответната държава при определени условия. В случая с Естония има проблеми с рускоязичното население. Очевидно така, на практика проблемите се появяват най-вече от демографското развитие. И а, е, именно а, е, съображения, свързани с демографското развитие, са накарали парламента да вземе това решение. Е, Що се отнася до Европейския съюз и конкретно Европейския парламент, бих могла да кажа, че съветът е, на Европа всъщност е като че ли основната институция, която би трябвало да разгледа тези въпроси. Така че, може би в е, друг е, контекст, в друга институция, в друг формат би трябвало да се проведе тази дискусия Съдът за правата на човека е, в Страсбург е, би трябвало да е, взема отношение и по въпроси свързани с обучението, лингвистичните въпроси и конкретните въпроси, които разглеждаме. Освен това, така да се каже, наследството при образуването на нови държави след разпадането на предишна държава представлява в крайна сметка също проблем, но в случая става дума за държави, които на практика възстановяват предишното държавно устройство устройство или по-скоро държавата и съответно гражданството, което е съществувало до 1919. Да, благодаря, госпожо председател. Ще се спра на въпроса на господин Митрофанов Въпросът се отнасяше най-общо казано до това какво може да се направи във връзка с въпросните лица и въпросното население. Като че ли така има един стремеж да се отклони вниманието в Европа от проблемите на тази категория, от въпросите. Съвета на Европа се е опитвал да се заеме с тези въпроси и да проучи мненията и сред критично настроените, и сред тези, които не са толкова критично настроени. И като че ли това е начин, струва ми се най-продуктивният начин и най-резултатният начин да се стигне до решение на проблемите. Би трябвало да се проучат въпросите. Вие споменахте и Комисията за защита на детето. Е, очевидно трябва да се извлекат съответните полки от случая е, и делото Андреева. Е, макар, че в решението на, по делото Андрева няма конкретни заключения във връзка с е, лиц, този статут на хората без гражданство. Става дума за сложни конституционни въпроси, естествено. Е, става дума за е, държавно право, за но това ми се струва, че е начинът. Е, става дума и за, при един от въпросите и за децата на хората без гражданство. Очевидно, е, е, въпросът не може да бъде решен единствено от Комисията за защита на децата. Аз вече споменах за това, че ми се струва, че е необходим истински политически дебат през септември имаше едно предложение, внесено от е, е, президента е, и в крайна сметка с указа се реши въпроса за правата на тези деца. В Обединеното кралство има редица въпроси, свързани с подобни проблеми и струва ми се, че това е един така пример също за начина по който практически може да се реши проблема. А, нека да спомена и а, бележка под линия 17. Въпросът а, за а, промяната в ситуацията, разгледани в контекста на член 9 и 10 от договора за функционирането на ЕС, гражданство на съответната държава, член на европейско гражданство. Ето това са естествено елементи от решаването на проблема, макар че давам си сметка, става дума за един много специфичен проблем в този случай. Благодаря. И аз от моя страна ще кажа, че въпросите бяха много интересни. Съжалявам, че не си спомням добре името ви. Вие споменахте конкретни примери, при които става дума за естествено различни аспекти Ще се спра на някои от потребните въпроси и след това на... ще се опитам да разгледам нещата в по-широк контекст. Да, натурализацията естествено натурализацията е е, много важен елемент от решаването на проблема. Е, е, това става в рамките на един по-продължителен процес обикновено. Повече или по-малко става дума за правен въпрос. Как могат да се променят нещата от социална гледна точка? Когато става дума за социални въпроси, трябва да е, си дадем сметка как функционира обществото, какви са съставните части е, на това общество. И можете да кажете, има социални промени и е, след това има правни е, проблеми, понякога в друга последователност. Първо правни, после социални проблеми. Струва ми се, че в този случай трябва да се фокусираме върху социалната дискусия, която трябва да се проведе в рамките на обществото. А, защо се е стигнало до тази конкретна ситуация и как може да се излезе от нея, какъв е изходът? Какво може да бъде решението? Как могат да се решат е, проблемите? Е, смятате ли, че е, в момента, в който се даде гражданство на всяко от тези лица от въпросната категория, проблемите ще се решат от правна гледна точка, може би, но от социална едва ли? Благодаря. Отлично. И така дойде е, и момента, в който ще благодаря на тримата ни е, специалисти, е, тримата гости, доктор Тонсман, е, доктор Папарински, професор Ди Грегорио. Е, благодаря ви много за участието в нашия е, семинар. Е, ние сега вече ще се занимаем с конкретната е, петиция. Е, вие естествено можете да решите и да останете, е, а можете и да прекарате по друг начин след обеда. И така, както виждате, събират се повече хора в залата. Става дума за точка 23, петиция 747-2016 година, внесена от Сергей Степанов, пребиваващ в Естония, придружена от 19 552 подписа относно избирателните и политическите права на лицата, пребиваващи в Естония и Латвия, които не са граждани на ЕС. Вносителят на петицията, е, господин Степанов, не е тук, но господин Каор Кендър го представлява. И а, аз ви давам думата сега за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Чувствам се малко а, безпомощен и объркан тук. Нека да подчертая, че продължаваме е, дискусията по въпроса. но а, ситуацията на хората без гражданство е лоша. Ние нямаме права. А, а, ние сме, така да се каже, прицел на а, съдебната система, на, която действа по престъпен начин по отношение на хората без гражданство и на тези, които се свързват с Съветския съюз, така наречените съветски граждани и проблемите се трупат. може би от известна гледна точка това е перфектно състояние именно за е, хората с е, е, криминален потенциал. Те всъщност не могат да бъдат обхванати истински от правораздаването и от наказателното преследване. Те могат да пътуват безконтролно, но тази ситуация е се използва от националистите. Е, нещата се разширяват в крайна сметка, прехвърлят се и в други държави, като Финландия, например. Там има една. Е, е, една малка е, подчертано националистическа партия, която вече има представители и в съдебната система, и в образователната система, имат собствени училища. Нещата се задълбочават. Така че страхувам се, че демографското развитие в крайна сметка се отразява неблагоприятно не само на етническите руснаци, но и на етническите естонци и латвийци, на всеки, който живее е, в е, е, Балтийските държави. И това е, така да се каже, най-щекотливия въпрос и най-взривоопасния въпрос във връзка с ситуацията в Естония. Естонците е, като че ли се опитват е, с е, така твърдо не да се борят за утвърждаване на своя етнос, не желаят повече да говорят руски, не учат руски и така нататък но също времено ние сме една а, държава на етнически е, групи, на различни етноси, е, но е, ние същевременно желаем да затворим вратата, да обърнем гръб на този действително токсичен, бих казал, етнически дебат, който се води вече от много години в нашите страни. И да забравим, така да се каже, е, че сме били съветски граждани и желаем да бъдем европейски граждани. Е, не би трябвало да продължаваме с е, противоборството от типа на Хитлер-Сталин. Моите деца също не биха желали е, да продължават е, по този е, вреден начин да живеят. Става дума дори за една е, е, много втвърдена позиция, която стига до крайности. Смята се, че ние представляваме един вид екзистенциална заплаха за държавата точно тук, в сърцето на Европа, не би трябвало да се случва и да се допуска това. Струва ми се, че е ужасяващо, че сме свидетели на подобни е, действия и подобна нагласа днес и тук. А, е, а, е, не сме представени по никакъв начин в държавата, в която живеем, би трябвало да бъдем признати и представени най-малкото тук, в Европа. Да, благодаря ви. Всички колеги имат възможност да прегледат текста на петицията в интернет. Освен това, в писмена форма ви е предоставено и е, резюме. Сега ще чуем и мнението на комисията по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Вносителят на петицията поставя под въпрос липсата на а, е, право на гласуване за граждани на Естония без гражданство, така да се каже, лица без гражданство. Избирателното право е, е в правомощията на всяка държава член, съгласно европейското законодателство. Европейското законодателство предоставя обаче на гражданите на Европейския съюз е, определени права, е, а именно участие в европейски избори на всеки 5 години се избира Европейския парламент, е, като е, изборът е, е таен. През 1996 година се уточнява, че процедурата се във връзка с изборите се определят националното законодателство. И а, гражданите на Европейския съюз са пряко представени е, е, чрез избраните от тях депутати в Европейския парламент. 22-и е, член, втора част от ДФС посочва, че всеки гражданин има правото да гласува при европейските избори когато е, е, се е установил в дадена държава член е, при същите условия, при които могат да гласуват и гражданите на съответната държава. Европейският съд е, по делото Испания срещу Обединеното кралство също посочва, че няма възможност да се разширят правата за участие в изборите извън границите на държавата. В по-късното дело Делвин съдът посочва, че всяка държава член определя самостоятелно по свое осмотрение е, правата е, за гласуване съгласно е, в съответствие с законодателството на ЕСА. В случая с Естония и Латвия е, държавните органи решават, че няма да разширят тези права. Не става дума за въпрос на дискриминация, за лишаване от основни права или подкопаване на европейското законодателство. Комисията осъзнава, че ситуацията на лицата без гражданство или с на определено гражданство е, е незадоволителна и може би в този случай е съществено да споменем, че държавите членки би трябвало да разгледат този въпрос в контекста на своето членство в Европейския съюз. Франс Тимерманс минали ноември взе отношение по този въпрос и подчерта, че ангажиментите са съгласувани с Европейския парламент. Имам усещането, че някои от колегите разговарят помежду си е, и водят е, разговори, е, което няма да допусна. Така че моля да изслушаме комисията. Ако имате важни разговори, излезте навън. И така. Продължавам. Ограничаването на е, е, броя на лицата без гражданство е, е нещо, което вече бе посочено като потребност. това е мнението на комисията. И е, ето и вашата комисия се занимава с тези въпроси и е, ние се надяваме, че комисията ще излезе с едно становище, в което ще призове държавите членки да е, ограничат обхвата на този проблем. Благодаря ви и съжалявам много за така, шумната обстановка в залата. Хората разговарят помежду си, влизат, излизат. И така, имате възможност да вземете отношение по петицията. Вие желаете да вземете думата. Моля, дайте знак. Господин Митрофанов. Благодаря, госпожо председател. Днес се нуждаем от подкрепата на членовете на Европейския парламент като представители на обществеността в Европейския съюз и на е, останалите институции в Европейския съюз. Вие сте не само е, хората, които би трябвало да подкрепят е, мълцинствата в Балтийските държави. Вие знаете, че петицията е подписана не само от представители на тези мълцинства, но и от много други граждани в двете държави, за които става дума. Ние не сме пасивни. Е, има много активисти, има много политици, които представляват е, и защитават интересите на националните мълцинства. Ние сме много активни в рамките на националните парламенти, но и извън парламента и настояваме от е, много дълго време за решаване на проблемите е, на лицата без гражданство. През 2012 е, година се опитахме да организираме референдум за, по въпроса за предоставянето на гражданство на, всеки, на всяко лице, което се е установило на територията на определената държава. Но референдумът бе е, възпрепятстван е, в този смисъл, че е, много от хората на практика бяха посъветвани да не участват при гласуването и така референдумът се оказа нелегитимен, невалиден. Ние днес донесохме и е, една фланелка. Е, виждате ли, аз съм облечен в една такава фланелка, на която пише оставете е, лицата, които представлявам да гласуват. Преди нашето заседание днес правителството на Латвия арестува лидерите на Конгреса на, граждан, на лицата без гражданство. Лидерът на нашата организация бе арестуван. По този начин му се попречи да участва в дискусията и сега той е в затвора защото е коментирал определени изказвания в интернет. Нуждаем се от подкрепата на комисията и на всички други институции на ЕС, за да се проучи въпроса с е, състоянието и статута на лицата без гражданство. Много ви моля да се спрете на предмета на петицията е, предмет и основен въпрос в петицията са правата на тези лица. Не, в този случай ние, имайте предвид, че трябва да се ограничим до петицията и въпросът които и исканията, които са поставени там. Тук не става дума за някакви театрални постановки и представления, моля ви. Следващия оратор. Да, 12% от населението на Латвия няма възможност да участва в изборите за Европейски съюз. Те са изключени на практика от е, е, изборите е, за Европейски парламент. Ние настояваме комисията, Европейския парламент, ЕСВД да, да проучат този въпрос много сериозно защото това са маниери на авторитарна държава и опит по исторически причини да се разделя населението, да се вбива клин между хората, които живеят на една и съща територия, на една и съща, в една и съща държава ако нищо не може да бъде направено в това отношение от страна на европейските институции, включително и съда, 80% от населението ще притиснат и задушат останалите, за които става дума в тази петиция. Господин Чаки. Thank you very much for the floor. Много благодаря, че ми давате думата. Госпожи и господа, това е много стара история. Много чувствителна, стара, политически отцветена история. Практически на масата е поставен един въпрос. И това е въпроса за компетентността на Европейския парламент. Аз лично бих подкрепил искането да се даде гражданство на а, лицата не граждани в Балтийските републики и бих подкрепил правото им да гласуват за Европейския парламент, но ние нямаме ние не сме компетентни по този въпрос. Този въпрос е от компетентността на държавите членки. Така че, госпожо председател, бих предложил да гласуваме по този въпрос. Онези гласували за, ще гласуват за, за отварянето, за закриването на петицията, но в същото време ще гласуват за изпращане на писма до Европейската комисия и до правителствата на Латвия и Естония, за да инициират диалог и ще помолим да намерят решение. Онези, които гласуват против, ще дадат гласа си за запазването на петицията отворена с същите изисквания писмо до Европейската комисия и правителствата на Латвия и Естония. Търсим решение, но не сме компетентни да го вземем. Може да обсъждаме този въпрос до утре, но не смятам, че е нужно. По-добре да гласуваме по този въпрос. Чудесно! За първ път чувам предложение как да подходим. Защото разглеждаме тази петиция, за да намерим начин да, да продължим. Благодаря и аз се съгласявам с а, господин а, Чаки, а, но искам да допълня някои свои съображения. Първо, впечатлението ми, че доста емоционално разговаряме. А, мисля, че трябва да останем доста трезви по въпросите свързани с демокрацията. Смятам, че парламентаризма е сред големите а, открития на човечеството, достижения като а, електричеството а, или а, печата на книгите. Тук има представители на гражданите от е, целия Европейски съюз и смятам, че държавите и изборните райони трябва сами да решават е, как ще избират. Това е принципа на субсидиарност и на е, правовост на държавата. Засегнати са правата на гражданите на Европейския съюз а, и тъй като искаме да са представени всички граждани, не можем а, централизирано да вземем а, решение. В крайна сметка а, парламентаризмът е съставен от, а, именно от представители на държавите и регионите. Благодаря, госпожа Тун. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Ще се спра на няколко неща. Някои колеги казаха, че а, не са субект на юрисдикцията, могат да напуснат страната. Това не е така. А, чухме също така, че Европейския съюз е съгласен с а, този статут. Това също не е така. Международното право се бори срещу тези междинни статути и международните конвенции всъщност не биват спазени от а, тези две балтийски държави. На трето място Каза се, че а, липсва интерес към естонското гражданство. А, това изказване от рода на гроздето е зелено. А, не казва нищо по въпроса защо а, не е желано гражданството. Едно от а, обясненията е просто защото не искаме. Говореше се за препятствията пред придобиването на гражданство. А, езиковите изисквания а, са а, препятствие. 50% твърдят, че няма да се справят с езиковите изпити, според едно изследване от последните години. Говорихте, че 120 000 са взели този изпит а, но тук говорим за доста възрастни хора, които действително не могат да научат език. Тук се говори, че а, обсъждаме въпрос от национална компетентност. Говорим за европейски избори. А, когато разгледам Латвия, има 8 а, места в Европейския парламент не всички групи от населението са представени. Тук колегата, който споменахте, ще каже, че е етнически естонец. Ние плащаме данъци от 15 години за Европейския съюз, но не сме представени. И Русия всъщност заема не особено умна позиция по този въпрос. Различните права се споменаха като мотив да се придобие гражданство. Ако не гражданите плащат данъци, обаче те трябва да участват. И политическите рискове Искам да покажа малък видеоклип, две минути, по теми, които не се обсъждат публично. Едва ли ще убедя онези, които не са следили дебата, които са дошли само за да гласуват като войници и знаят кое копче да натиснат. Ще се опитам да променя мнението им, когато им покажа този малък видеоклип. Не знам дали да ви позволя да покажете видеоклип, когато другите ви колеги нямат възможност да го направят. Извинявам се, поисках позволение от секретарията и го получих. Председателката закъсняваме. Има други колеги, които искат да се изкажат, да покажат филми, видяхме модна демонстрация. Не ми харесва това. Мисля, че трябва да се придържаме към съдържанието на петицията и да продължим. Събрали сме се, за да решим какво да правим с тази петиция. Имаше едно единствено изказване по същество. Сега давам думата на господин Павликс. Искам да благодаря на комисията, че отдри толкова време на тази петиция. Беше чудесно, че организирахте този уркшоп. Чухме доста компетентни коментари по време на, тази, на този работен семита, семинар и мисля, че е време да приключим тази тема. Според мен най-добрият най-доброто решение а, е, за комисията е да гласува за затваряне на петицията, защото посветихме доста време на този въпрос. Всеки, който искаше да разбере проблематиката на а, негражданите и на а, хората с неясно не гражданство, успяха да го направят. Благодаря, госпожа Кабесар Луис. Съвсем набързо. Тази тема беше наистина сложен въпрос и тя разделя пъти групите, но трябва, разбира се, гражданите да бъдат в центъра на нашето внимание. Говорим за основни права. Трудно ще бъде да имаме една и съща позиция, но когато говорим за гражданите, мисля, че трябва да намерим решение на този въпрос. Когато се решили послед, за последен път Европейския съюз, мислихме за гражданите, въпреки че нещата не бяха съвършени. Що се отнася до компетенциите, аз не смятам, че европейската демокрация не може да се намеси и вместо да закрием тази петиция, дори да изпратим писма. Мисля, че е добре да я запазим отворена и смятам, че европейската дипломация може да действа. Мисля, че може да намерим решение за тези граждани. Кунева. Благодаря, господа, госпожа Кунева. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα θα ήθελα να κάνω μια πρόταση και θα ερμηνεύσω την πρόταση μου μετά. Благодаря, е, госпожо. Аз предлагам тази петиция да бъде, да бъде проучена за едновременно с комисията Либе. По такъв начин, че да разполагаме също и с колеги, експерти, които са специализирани с тези въпроси. Фактът, че 12% от населението на една страна не е интегрирано, като се мъчим да примерно ромите. Това са лица, които са неграмотни и трудно може да се а, интегрират в, а, в обществото. Но тази ситуация е наистина много крайна в Европейския съюз, в рамките на Европейския съюз. 12% от гражданите на една страна, това е за което говорим. Хименес Песарел. Госпожа Хименес Песарел. No, sorry, sorry, I didn't. I, I, I wasn't talking to, to Rosa. Извинявайте, не исках думата. Господин Файт. Благодаря. Не знам защо не говорим за тези 161 000 човека в Естония, които през последните 27 години а, са научили естонски, а, положили са езиков изпит и са станали пълноправни граждани на държавата. Всеки човек а, в рамките на 27 години трябва да е в състояние да научи езика на държавата, в която живее. Колеги, моля, разберете, че тук говорим за мотивацията да се кандидатства за гражданство. Това е проблема. Всички хора имат възможност да получат естонско или латвийско гражданство, ако положат изпита за гражданство и ако говорят езика на държавата, в която постоянно живеят. В другите европейски държави положението е същото. Ако някой иска гражданството на една държава, трябва да говори нейния език, трябва да е запознат с Конституцията. В този смисъл Естония и Латвия не се различават по нищо. Така че в този смисъл трябва да видим и примерът на тези 161 хиляди човека. А сега говорим за а, хора, които нямат мотивация да научат естонски или латвийски. Преди няколко години Русия реши да не иска визии от а, граждани с а, не. А, неустановено гражданство, още повече хора загубиха мотивацията. Сега те могат свободно да пътуват до Русия а, това не въжи за латвийските и естонските граждани, които имат нужда от руска виза. Така че преди да вземате толкова важни решения, гледайте се по-внимателно какъв е проблемът всъщност. Няма какво повече да се каже. За мен проблемът е вътрешно-политически за Латвия и Естония. Този въпрос не е от правомощието на Европейския съюз, така че е, знаете, че ако сведе прецедент е, по този въпрос, ще бъдат затрупани с подобни проблеми от е, други държави членки, които не са в правомощите на Европейския съюз. Знаете колко е тънка границата между европейските и националните правомощия. Не бива да я прекрачваме. Повечето от хората, за които говорим, не са лишени от гражданство. Те могат да придобият гражданство, ако научат езика на държавата, в която живеят и ако положат изпитите. Но има и други мотивации за това тези хора да не го направят в рамките на 27 години. Благодаря. Вие сте последният а, оратор. Няма да ви давам думата за трети път. Сега трябва да се върнем към вносителя на петицията. Той чака, за да получи последната дума. Имате възможност сега да реагирате на чутото до сега. Благодаря. Имаше едно предложение да се гласува и да се изпрати писмо до националните парламенти и до Европейската комисия. Разбира се, надявам се да гласувате с а, да, за да бъдат а, тези хора чути, да бъде гласът им по-силен 7% от е, естонското население не са представени в Европейския парламент. А, така че, действително, съгласен съм с а, идеята, независимо дали се гласува с да или не, да има писмо до националните правителства и Европейската комисия. Мисля, че това е чудесна идея и стъпка напред. Много благодаря и за мен това беше много неочаквана позиция, вие като вносител на петицията. Ще се радвам да подложим тази петиция на гласуване, както предложи господин Чаки и няма нужда да изпращаме писмо до комисията. Тя присъства, но ще изпратим писмо до постоянното представителство в Брюксел и ще цитираме резултатите от изборите. Яна, аз ще направя друго предложение и нека да гласуваме по него, ако е възможно. Както казахте, представителя на, както каза представителя на комисията, Европейския съюз многократно е искал решаването на проблема. Така че аз смятам, че а, не бива да прекратяваме петицията. Това не означава, че ще се месим в вътрешните работи на държавите, но това би било силен политически сигнал. Както Както знаете, тук не можем да вземем решение за мисия на място. Трябва да се предложи това на координатора и той да го обсъди с останалите членове на комисията, но записвам си предложението. Нека да направим следното. Ще напишем писмо и ще го изпратим. Това ще направим във всеки случай. А, но а, сега ви предлагам да гласуваме, както а, предложиха колегите и вносителя на петицията. Ще гласуваме електронно. Ако не носите електронните си карти, гласувайте с вдигане на, вдигане на ръка. Онези от вас, които имат карти за гласуване, нека да поставят картите си в апаратите сега. Сега малко внимание от страна на политическите съветници. Трябва да следим е НП да има 9 гласа, социалистите и демократите най-много 8 гласа. ЕКР най-много 4 гласа. Алде най-много 3 гласа, Зелените най-много 3 гласа, ГУЕ 3 гласа и СПД 3 гласа. Ясно ли е това на всички? Независимо дали ще гласувате или не електронно, Нека да гласуваме сега. Онези от вас, които искат а, да се прекрати петицията и да се изпрати писмо, нека да гласуват, нека да натиснат зеления бутон за да. А онези, които искат тя да бъде а, прекратена, да а, натиснат червения бутон за не. Гласувайте, моля, сега. Социалистите и демократите имат един глас повече. Изваждаме глас на някои от вашите заместници в комисията и тук политическите ви съветници или координаторите ще... Now it should be fine. Uh, And there are people also not voting. Има някои хора, които не са, гласувани, са загласували, можете да гласувате. Сега има един глас повече за НП. Така, 31 гласа, 20, 37 карти, 27 подадени гласа. Затварям гласуването. Ще трябва да прибавим и един глас против. С един глас взехме решение да се прекрати петицията. Благодаря. Can I ask all members and all staff? Ще помоля всички членове и служители и останали присъстващи, които няма да участват в дискусията на следващата петиция, да напуснат залата, за да създадем подходяща обстановка за работа. Моля, седнете, спрете е, двустранните разговори помежду си. И така, започваме с петиция 0636-2017, внесена от JLB е, с испанско SM PE 617-973 гражданство от името на Апарани Форо Андалус де Пасиентес. Тереса Мартин Хименес. О, съжалявам. Вие сте председател на Афаран, да. Очевидно нещо погрешно бях на път да изчета. Има в документа, който ми е предоставен така че се извинявам, но ето, че е, само една буквичка е, е различна в името ви. Е, е, има, носите името на моя приятелка. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Дами и господа, европейски депутати, членове на комисията, ще се опитам да говоря бързо, защото нямаме много време. Е, и така, аз съм активна в е, фармацевтичната област. Добре ли ме чувате? Най-напред ще се доближа до микрофона. Аз представлявам тук пациенти, за защита на испанския народ. И съм тук, за да ви говоря за дискриминацията, която се упражнява срещу пациентите в Андалузия. Според а, закона, ние всички трябва да имаме а, достъп до лекарствени продукти. В Испания, във всички автономни области, може да има 10 000 лекарства, които са факторирани на за общественото осигуряване, но не и в андалузи. Може да се фактурират само 533 лекарства, а не 10 000. Тоест има определена дискриминация на андалузските пациенти в сравнение с другите им съграждани. И тези пациенти нямат достъп до същите лекарства. Ще ви обясня как работи системата. Ще ви дам един конкретен пример. Да речем, едно лекарство срещу повръщане. Организира се обществена поръчка и някаква лаборатория печели търга. И тази лаборатория ще произвежда това лекарство за 8 милиона пациенти. Лабораториите, които участват в тези обществени поручки в Андалузия, са лаборатории малко навсякъде, но не задължително е, имат голям капацитет на производство, което създава по някой път липса на лекарства. Изискват се примерно 100 хиляди опаковки, а пък лабораторията произвежда само 10 хиляди. т.е. има сериозен недостиг. Какво да правят тогава фармацевтите? Те трябва да намерят заместители. И това е просто обратното на снабдяването, т.е. много сериозна липса нещо, което е много сложно за пациентите, които е, трябва да взимат е, по някой път няколко лекарствени средства едновременно. Но властите на автономната област казват, че трябва да се е, отговаря на тези е, търгове за обществени поръчки. По някой път в някои лекарства има лактоза, но има, има пациенти, които не, не, имат непоносимост към лактозата, а за при някои медикаменти няма възможност да, да бъдат, те да бъдат замествани с други такива. Защо властите организират тези търгове за обществени поръчки? за да правят економии. Но не може да се правят економии, когато става дума за лекарства. В другата част на Испания може да има 10 000 лекарства, тук при нас само 530 и нещо. Може да се строят болници, но има истинска дискриминация по отношение а, гражданите на Андалузия от гледна точка от чисто фармацевтична и здравна гледна точка това е просто недопустимо, това е унизително. И фармацевтите са експерти в тази област. Нашата роля всъщност е да отговаряме на нуждите на пациентите. Ние трябва да улесним достъп за тях до най-доброто лекарствено средство. И лекарите, също е, действат в тази посока. За да може един пациент да бъде излекуван, са необходими лекарства, защото тогава да се ограничават броя лекарства, които се покриват от а, здравното, здравната каса. И, ако можете да при... довършите, защото имате 5 минути. парламент Европео, Europeo con toda la humildad. Да, аз съм тук пред вас. И моля ви, запазете отворена тази петиция, защото ние говорим преди всичко за хора, за пациенти. И с много смирение аз си позволявам да се обърна към вас с тази молба. Ние сме единствената област в Европа, която е в такава ситуация. Така може да се проведе дебат в комисия ИМКО за вътрешния пазар и дали ни харесва или не, все пак лекарствата са стока и може да се създадат монополи. Така че много ви моля, запазете тази петиция отворена. Вие имате правото на това. мисля, че е, е, дойде и момента, в който трябва да изслушаме комисията. Имате думата. Благодаря, е, госпожо председател. Ще споделя с вас наблюденията и впечатленията на комисията е, във връзка с тази петиция. Първо, е, твърденията, че има нередности в тръжната процедура за медицинските продукти. Трябва да уточня, че съгласно договора за функциониране Държавите членки е, носят отговорност е, да определят е, своята политика и да организират е, и здравните грижи е, и всичко свързано с лекарствените и други медицински продукти. Така че е, нещата трябва да се свържат естествено с организирането на тръжната процедура, с финансирането и е, всичко това обаче е в ръцете и е, в рамките на правомощията на държавите членки. Европейският съюз няма никакви правомощия по отношение на здравеопазването. Е, а що се отнася до е, новото законодателство за медицински продукти, те, то не се отнася, не обхваща и а, е, тръжните процедури. Ние е, проявяваме разбиране към а, е, проблема. Комисията е много чувствителна а, в това отношение. Става дума не само за Андалусия, а, става дума и за много други а, области или държави членки на ЕСА. Въпросът опира обаче до правомощията на организирането на здравните грижи в държавите членки. И именно държавите членки са отговорни и имат право да го направят. Ние се опитваме да ги подпомагаме с обмен на добри практики, така че и доставките на съответните лекарства и медицински продукти да отговарят на съответните критерии и стандарти. Е, е, подбора на компаниите, обаче и на предприятията, които произвеждат тези медицински продукти, е въпрос на е, който се решава на национално равнище. Трябва да уточня, че има е, европейско законодателство за е, медицинските продукти и е, съвсем стриктно е, и прецизно се посочва, че е необходимо разрешение за допускане до пазара и то се предоставя само след надлежна проверка и оценка на ефективността и качеството на съответните продукти. Не са, включително и генеричните продукти, всички, които са пуснати на пазара на Европейския съюз, са пуснати след издадено разрешение от компетентния национален орган. Ние разбираме, че в случая става дума за внос от държави извън Европейския съюз, но при, независимо от това, отново се провежда щателна проверка, преди да се издаде разрешение за пускане на пазара. Този аспект на качеството на съответния лекарствен продукт, естествено, е много важен, защото става дума за здравето на пациентите за общественото здраве. Е, е, е, издаването на разрешителни за пускане на пазара, в крайна сметка, от наша гледна точка е гаранцията за качество и съответствие с критериите. Когато става дума за активни субстанции, имаме много прецизно законодателство в случаите, в които става дума, да кажем, за лекарствен продукт или генеричен продукт с същото съдържание на активно вещество. Въпросът се решава на национално равнище. Европейското законодателство обаче е предвидило съответните е, гаранции за високо качество и на генеричните продукти. Европейското законодателство предвижда компетентност е, във връзка с организирането на е, здравните е, грижи, включително и тръжните процедури за лекарствени продукти и правомощията са в, на национално равнище, а не на европейско равнище. Благодаря на представителката на комисията Администрацията на Талусия също е представена. Франциска Пелесуела е тук. Е, е. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви благодаря, че ми давате две минути. Е, тук се изказвам като представител на дълското правителство. Искам да ви кажа най напред, че правителството на Андалузия се е ангажира в това отношение неколкократно вече участвам в заседание тук в Европейския парламент и искахме да ви представим един прозрачен модел с всички с пълната информация относно процедурите във връзка с а, обществените поръчки. Системата, която сме въвели, е система, която поставя ударението върху ролята на фармацевтите, с а, обществени поръчки за лекарствата и Конституционният съд в Испания се занимава с този въпрос неколкократно. И представителите на Европейската комисия казаха, че процедурата е редовна, законна, качествена, конституционна, ефикасна и моделът е устойчив. Това трябва да го, да го подчертаем. Така че искам да се обърна към носителката на петицията, за да кажа, че да, това е една процедура, която позволява економии, но тези економии, както беше казано, тези економии е, са в предимство на всичките граждани на Андалузия и по принцип е, здравната система в е, тази област. Искам също да кажа, че това положително становище на Конституционния съд позволява, може би, да се държи сметка за някои нормални притеснения, но не смятам, че достъпа до лекарствени продукти е равноправен. А има и нещо, което искам друго да спомена. Испанската организация поддържа този модел и иска да го екстраполира на национално равнище, така че, дами и господа, ние сме на ваше разположение. Системата е напълно прозрачна и е получила благословията на правителството. Благодаря. Вие тук ще говорихте. Аз ви дадох две минути. Вие дори говорихте по-дълго. трябва да приключите. Две минути имахте на разположение и сега трябва да приключите. И така, Давам думата на членовете на комисията. Благодаря. Искам да благодаря на вносителката на петицията Фаран, Асоциацията на фармацевтите. Нека да не бъркаме нещата. Разбира се, има представители на различни интереси. Аз проследих дебата, чух аргументите, е, чухме за решенията на Конституционния съд, чух доводите на комисията, която повтаря това, което вече е казано. Това е политически дебат, който е ориентиран съобразно и известен брой интереси, дали ни харесва или не. Аз искам да се изкажа като лекар. Тук стана дума за качеството на лекарствата и на нашата свобода. Това е дебат, който вече сме имали, лекарите в Испания, не само в Андалузия, но е, бяха свидетели на налагане на предписания. Всъщност вече не се е предписва лекарството, а активното вещество, така че фармацевта е този, който ще издаде, ще предостави лекарството на е, пациента. А сега фармацевта не може и да да няма дума на нищо. Така че това е на базата на една система, която е въведена в, е, на място. Разбира се, има и печалба за фармацевтите. Решихме, че нещата се променят. Здравната система трябва да бъде в интерес на всички пациенти. Сега, тази нова система не се харесва на сектора, разбирам го, но аз а, е, мисля, че господин Морено Бория вижда, че тук има много парламентаристи от ЕНП, които вземат думата. Може би той да успее да спечели привърженици на своя страна, но аз това, което искам да кажа е за разумното използване на лекарствените средства. Аз съм идвам от Андалузия и представлявам андалузските а, е, пациенти. Аз а, е, съм ръководител председател на тази комисия и трябва да ви кажа, че процедурата тук предвижда да ви се даде думата и тогава да говорите, но... А, а... Съжалявам, госпожо. Единственото, което искам да кажа е, че това е много важно досие, което е представлява интерес за парламентаристите от ЕНП. Съжалявам, че е така е, постъпих, но тук има един елемент на дискриминация. В Испания хартата на услугите се определя от испанското правителство и общностите не са в е, състояние да променят нещата. Може да се действа само чрез е, увеличаване на, на, на, на цените и смятам, че в Испания имаме добри здравни услуги. Но законът е ясен той касае всички области, действа се на базата на активното вещество. И тук конкретния случай правителството решава чрез просрачна и обществена процедура. Това, което се промени, това е мястото на пускане на пазара. Защо? Без дискриминация всеки и може да има достъп до активното вещество. Испанската агенция на медикаментите, не андалуската, а испанската, анализира лекарствата. Защо говорите за лекарства с по-низко качество? Не може да се каже, голяма част от е, лекарствата, които се продават в Европейския съюз, е, са вносни. Идват от Азия, например. Тук има производство, след това има продажба. Може би да сте в е, да не знаете точно какво е активното вещество, което получавате, когато си купите едно лекарство. Може би има разлики, но това не е засяга качеството. Въпросът е чисто етичен. Казва се, че се дават лекарства с по-низко качество. Това е жалко, но що се отнася до зареждането и доставките, това е общ проблем. И а, тук става дума за 200 лекарства, нито едно не е било засегнато тази система за обществени поръчки. Мисля, че имаше също и намеса на обосмана. Казва се, че 90% от лекарствата се а, предписват. Между тези, които не са, може би да има все пак фармацевта да взема решение. Когато липса някакво лекарство, фармацевта, аптекара има задължение да продаде лекарството, което има същия активен принцип. Така че тук не става дума за липса на лекарство за пациента. Не, не може да има и объркване. Преди аптекарите се споразумяваха с производството, Днес нещата са по-ясни, системата е много предвидима. Отивате в една аптека, давате ви някакво лекарство. Е, според мен няма объркване, няма е, ниско качество, няма дискриминация. Повтарям, това е проблем, който е чисто политически и който касае не само Андалузия. В Германия, например, се организират търгове за 70% от генеричните лекарства в е, Нидерландия, в Дания, всякъде е така. Какъв е проблема? Мисля, че проблемът е, че се вземат е, е, като залог пациентите. 417 лекарства излязаха от общественото финансиране преди 80% се заплащат от пенсионерите, което значи от 2012 4 милиарда евро финансирани от систем, здравните системи вече се финансират от пациентите. 80% от тях са, пациен, са пенсионери. Така че тук не, вие защитавате интереса на фармацевтичната промишленост, а не на пациентите. Yes, a point of order. Go ahead. Добре, процедурен въпрос. Благодаря, госпожо. Другите представители на политическите групи могат да говорят, също ли имат право да говорят толкова дълго време? Да, благодаря, госпожо. Да, в началото дадохме думата на представителите на, е, на вносителката, на представителката на администрацията на Анталус и след това колежката взе думата и говори по-дълго. Е, и така, имайте предвид, че вече е, минава 18 часа госпожа Тереса Хименес Бесарил. Има думата, моля бъдете по-кратка. Даваме ви думата. Ще се опитам да бъда кратка. Благодаря, госпожо председател. Ella no puede hablar a favor de los petit... И така, комисията казва, че не може да съдейства на вносителите на петиции, но тя може да говори против. Никога не съм Странно ми е, че не съм чул аргументи за а, тази петиция. Чух представителката на правителството, която каза, че а, търгът е чудесен, фантастичен, изобщо обществените поръчки се организират по страшен начин в Испания. Защо другите региони не са приели същата система? Това е въпросът, който поставям малко области и региони в Европа следват този процес. Аз съм тук като испанка, андалузка, европейка. Също като вносителите на петиция, аз искам повече информация. Това е жизненно важен въпрос. Искам да знае точно какво се крие зад този процес на обществени поръчки. Искам да има една анкета, искаме да имаме отговори защо единствено в Андалузия гражданите нямат същите възможности като достъп до лекарства, които да се е, е, реимбусират от е, здравната система. Защо са само 533 лекарства, докато в другите региони, в другите области на Испания има хиляди лекарства, които са на разположение, които се изплащат от касата. Каква е, как, каква е економията за андалуското правителство? Как стои въпроса за равенство и неравенство? Ние, андалусите, не смятаме, че живеем в някакво гето на, на фармацевтично гето. Не трябва да страдат от такава дискриминация. Ето защо аз съм благодарна на вносителите на петицията и моля те да бъдат изслушани не трябва да им се затваря вратата под носа, докато няма ясен и точен отговор. Не разбирам защо никой не иска да ги слуша. Те искат да знаят едно. Нещо, което хиляди андалуци искат да знаят. Ако беше един андалузец, да, но пациентите трябва да имат този достъп до лекарства. Ние трябва да, имам, да имаме отговор и трябва да бъдем убедени от този отговор. Нека да не забравяме, че раните, които не са добре излекувани, рано или късно се отварят. Благодаря ви. Вирджини има думата. Благодаря. Съвсем кратко. Дебата е много страстен, но винаги е така, когато става дума за здравеопазване, за обществено здраве. Няма да се върнем на капацитета на държавите да организират правилно своята система за здравеопазване, но, но благодаря на ЕНАП за това, че настоя тази петиция да бъде днесена на дневния ред. Това ни даде възможност да видим пациенти, които са представени от фармацевтичния сектор. И само за това всичко, което се подразбира от тази петиция е волята да се остави всякаква политика и да се мисли само за здравето, а пък така че благодаря на една път за този невероятен момент. Благодаря ви. А сега насочвам вниманието ви към е, часовника. След 18 минути ще трябва да напуснем е, залата и да закрием съседанието, така че бъдете кратки. Най-напред държа да благодаря на носителите на петицията. Аз представлявам някои, които имаме петиционери, които представляват фармацевтичната промишленост и пациентите. Това са милиони подписи. Дали ви харесва или не, те представляват 8 милиона андалузски пациенти и 14 милиона, ако добавим и туристите. Госпожа Кабесон не е много доволна, но ще спечелите с гласуване, но не и с разум. Няма значение дали всички сте тук, но темата е много важна. Социалистическата група отсъства от две заседания и ето защо ние спечелихме. А днес вносителите са, са, са изслушани, защото социалистическата група на две са заседания на координаторите се направиха всичко възможно да се попречи на вносителите на репетицията да присъстват тук. Те искаха да млъкнат, но те са тук, вносителите са тук и ние трябва да ги изслушаме, защото това е нашата работа. España uno puede comprar. И сега трябва да навлезем е, в сърцето на същината на дебата. Ако Сицилия отиде в Испания, тя може да си купи лекарство в е, аптеката и имате 10 000 лекарства. Само в Андалузия, където има 533 лекарства. Избора между 533 лекарства и това е, нарушава принципа на равнопоставеност между андалусите и испанците. И тези 533 лекарства, съобразно провинцията, нямате достъп до всеки един от тези медикамент. Е, това създава дискриминация между андалуси и испанци и вреди на принципа на свободното движение. Когато едно лице е, един пенсионер, например, отиде в аптеката и лекарството не е на разположение, това лекарство трябва да бъде заменено с друго. По някой път цвета е различен за едно възрастно лице. Това дори може да съставлява сериозен проблем. Тук говорим за пациенти, които имат много проблеми с а, доставката на а, лекарства и това поставя под а, опасност а, здравето на андалусите. Така че аз съм много доволна, че имаме тук а, тази петиция. Трябва да я запазим отворени, отворено тази петиция. След това ще видим комисия Имко какво ще каже. Ще поискаме обяснение от андалските власти, ще поискаме доклади, отчети, за да се хвърли светлина върху тази тема. Вие сте тези, които трябва да гласувате. Тук все пак говорим за хора, за пациенти. Трябва да имаме повече информация, повече становище. После вече ще вземем решение. Ще видим дали ще закрием петицията по-късно или не, но не днес. Благодаря. You have You have made, you have made your point. И така, вие вече обяснихте вашите позиции. И така, колеги, очаквам да ми кажете какво смятате, че трябва да се е, направи с тази петиция. Анжела, имаш дума. Eh, Благодаря, Сесилия. Тук изхождаме от принципа, че защитаваме тази система. И се надяваме, че тази система може да бъде наложени навсякъде и централните власти ще могат да организират тези процедури за обществени поръчки по такъв начин, че да гарантират по-добри цени и по-добри възможности за преговори. Даже бихме искали Европейската комисия да препоръча тази система дори на другите държави членки. Чухме да се говори за тези решения на Конституционния съд, видяхме каква е реакцията на комисията. Мисля, че нещата са ясни. Системата не представлява трудност, тя е справедлива. Видяхме в случая на други комисии как реагира комисията, имаше решение на съда. Какво повече може да направим? Всичките доводи са ясни. Системата е напълно законна и смятам, че институциите имат задължението да следят за интересите на гражданите. Затова трябва да поставим ударението върху достъпа до лекарството. Знаете какво е различието на пенсиите в Испания. Тук ни казва, че има хора, които не намират лекарства. Аз съм от Астурия и видях в този, тази област пенсионери, които не са в състояние да платят лекарствата. Това е което се случва в моята страна. представете си, че искам да си купя витамини. 12 евро за една котия витамини. Ако имате по-малко от 600 евро пенсия, представете си как ще стане. Именно пенсионерите са тези, които имат най-много нужда от помощ. Мисля, че няма какво да дебатираме тук. Ние работим за гражданите, не за фармацевтичната промишленост. Чудесно. Добре. Виждам, че има различия в мненията. Е, госпожа Херан Скарбия има думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратичко обръщам се и към госпожа Кабесон. Това е политически дебат, дебат на интереси. Прави сте, това е дебат, който идва след политическо решение, взето от социалистическото правителство в Андалузия от времето на демокрацията. Центъра на дебата е пациента, интереса на пациента. И а, Народната партия се интересува тук от пациента, бил той андалуз, андалузин или испанец. Ако имате предписано лекарство, в, да, купите проблем, да купите лекарство в Андалузия, ще има проблем. Говори се за 10 000 лекарства. Те се продават, те служат за нещо. Те един пациент, който е в Андалузия, има достъп само до 5% от тези лекарства. Защо? защото това отговаря на решението на някакъв президент, някакъв съветник и така нататък, а, защо трябва да бъде, ще е логично да имаме достъп до всички тези лекарства. В заключение искам да кажа, че това са много сериозно, сериозни урязвания в възможностите на здравето гражданина не се интересува, всъщност не интересуват правителство, което иска да си остане на място. Родригес Пинеров. Госпожа Родригес Пинеров Фернандес. Да. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа каквато и да е нашата политическа група и принадлежност, ние тук сме събрани всички в Европейския парламент. Не става дума да се монополизира представителството на една страна, но искам да се върна на обществените разходи в здравеопазването в Испания. Много спаднаха през последните 6 години. Ние сме под средното. И ако искаме да удовлетворим нуждите на пациентите, трябва да въведем една система за управление на здравните услуги, колкото може при по-низки цени. В Андалузия тази система за обществени поръчки постига тази цел. В, ние сме в правителството 2015 година и ние също сме познавали тази, този период на криза спряхме известен брой е, разпоредби, които пречеха на достъп на пенсионерите до много е, лекарства. Имаше дебат, говорихме за пенсионерите, чухме гражданите, чухме пенсионерите, които казваха, аз ако трябва да решавам дали да купя едно лекарство или да дам да ядат е, на внуците си, предпочитам да помогна на децата си и на внуците си. Мисля, че е много важно ще мина без лекарството. Трябва да се опитаме да намерим някакъв модел, който да осигурява достъп до лекарствата при по-ниска цена и да се държи сметка също и за позицията на комисията. Компетенциите са тези, правомощията принадлежат на правителството. Целите на системата са ясни, защото става дума да се държи сметка за нуждите на гражданите, които трябва да имат достъп до лекарства при ниски цени и тези обществени, търгове за обществени поръчки доказаха, че това е постигнато и предлагам да бъде закрита петицията. Благодаря. Госпожа Юсо е последният оратор по списъка. Да, е, надявам се, че действително ще можете много кратко да се изкажете. Така че, е, да, от 7 минути аз вече заявявам, че трябва да приключим с дискусията и да вземем решение. Е, Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратичко, всичко беше казано. Обясниха ви проблемите, изцял този проблем. Не искам да говоря за лекарства, за аптекари, за активни принципи, вещества и така нататък. Става дума за потребителите. Потребителите имат различни проблеми. Правомощията е, в Испания са дадени на, на автономните области. И затова е именно позицията на комисията, която разбира този проблем. Знаем днес, че в Испания достъпът до лекарства е диференциран. Е, има прехвърляне на компетенции по отношение на здравеопазването, системата, която функционира законна, представителите на Андалузия са, казаха, че са готови да обяснят, да дадат информация и смятам, че тази петиция трябва да бъде запазена отворена, за да чуем всичките обяснения, да се проведе проучването и да видим дали потребителите носителите на петицията са правили не, защото е възможно петицията да не е оправдана. Но ако я закрием, никой няма да ни стане ясно това. И така, господин Итургайс, последният оратор наистина. Е, como a usted le gustan que le hagan propuestas, le voy a hacer una propuesta a usted, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Ще направя едно предложение по този въпрос. Аз е, много уважавам всички, не мога да, да говоря за а, е, това кой какви отговорности има или не. Аз е, им уважавам всички. Днес сте получили едно писмо от съветника по здравето. Не знае дали, дали сте го получили. Това е едно писмо, което е много добре изготвено с е, много уважение към госпожа Алварин Марито но за мен има един абзац, който е много важен. Ще го прочета на английски. Писмото е изпратено на английски. За това регионалният министр на здравеопазването на Андалузия е готова да разсее всякакви съмнения относно а, системата Тоест, е, е на разположение, за да изясни нещата. Тази комисия ще, ще, се, е, ще се яви в Андалузия, за да разгледа този въпрос и като заместник председател мога да отида в Гърция, в Испания, в рамките на мисия и същевременно е, се разглеждат и други теми. Ако съветничката е готова да говори по този въпрос, нека да го направим. Не е необходимо да гласуваме, ще отидем на, място, на терена, ще получим обяснения на място и вече няма да има никакви съмнения. Мисля, че това е нещо, това е което трябва да направим, защото секретарката на здравеопазването е на наше разположение. Благодаря. Аз сега давам думата отново на вносителката на петицията е, Тереса Мартин Хименес. Две минути, не повече, моля. Антонио Ромеро, decirle que yo no pongo en tela de juicio. Благодаря. Чувате ли ме? Perdón. Ah, pues muy bien, fenomenal. Mira, eh, señor, eh, señoría y señora Cabezón, vamos a ver, de, de licenciada a licenciada, yo no pongo en duda que sean legales, son los que se quejan. Аз не казвам, че това не е незаконно в тази система, но пациентите са тези, които се оплакват в аптеките. Аз съм аптекарка и съм горда, че съм такава. Тук е, се говори за пациенти. Говориме за пациенти. Ще дам е, думата на колегата. Добър ден. Е, благодаря, че ни слушахте. Дебатът малко се отклони. Много неща бяха казани, но не сме съгласни с дискриминацията. Тук става дума за дискриминация, защото един пациент в Андалузия има достъп само до 533 лекарства. Докато ако отиде в Мадрид или в Галиция, той ще има избор между 10 000 лекарства. Ние сме в Европейския съюз и не би трябвало да пречим, да възпрепятстваме е, пациентите да имат достъп до, едно лекарство. Вярно е, че е, автономните области могат да отидат по-далеч, да гарантират повече права, но не по-малко права. Пациентът трябва да има право на избор и пациентът всъщност може да избира само между 533 лекарства. Доволни сме от дебата, който протече. Трябва да се анализира да, сериозно в тази система. Трябва да се анализира темата. Now. Благодаря ви. Отново съм в много трудно положение. Опитвам се да намеря някакво предложение, което ще устрои всички нас. Е, е, има е, членове на комисията, които желаят да обявим петицията за прекратена, други, които желаят да оставим отворена. И затова ще ви помоля да процедураме по същия начин, както при предишната точка. Да извадите картите си и да гласуваме електронно. И така, отново ще обясна кое копче за какво е за отворено за, за, или прекратено, затворено, затворена петиция. Просто искам да поставите картите си на мястото, за да се подготвите за гласуване първо. Everybody have your voting card? И така, всеки от вас е, разполага с карта за гласуване. Господин Мариес, ще ми отпуснете ли половин минута, госпожа председател? Госпожо председател, като член на тази комисия искам да подчертая, че ние малко се плъзваме в една много опасна посока. Имаме за цел да разглеждаме е, подробно някои предложения. И по-голямата част от тези предложения, които проучихме до този момент, оставихме отворени петициите, за да намерим някакво решение в интерес на гражданите. Аз съм Няма превод ли? Би трябвало да имаме превод на испански. Добре, продължавам. Казвах, че ние започнахме една процедура, която не е много добра. Ще гласуваме, както гласувахме за предишната петиция и с гласуването намираме някакво демократично решение. Но не смятам, че това е нашата работа. Ние винаги сме се опитали да, да, да направим някакво заключ... да постигнем някакво заключение, да постигнем някакво решение, за да помогнем на хората, които внасят петиции. Но това, което виждаме, това са колеги от политическите групи, които нямат нищо общо в нашата комисия, пък идват тук, за да направят, е, покажат е, мускули. Но не трябва вече да се прилага такава практика. Трябва да подчертая, че това е изключително опасно. Ние не сме тук, за да показваме колко сме силни политически и тук се обръщам към Европейската народна партия и до Социалистическата партия. Това е много сериозна грешка, която допускаме в момента. Да, прав си имаше нужда от 3 минути. А, половин минута, междувременно станаха две минути, е, които е, използвахте за изказването. Ние също трябва да се опитваме да се обединяваме. Е, е, поляризацията обаче расте. Е, Имайте предвид, че предстоят избори и е хубаво да проявяваме малко повече желание за намиране на обща позиция. Позициите са очевидно втвърдени много. Някои искат да оставим отворена петицията, други искат да я закрием. Добре не виждам начин просто да избегнем гласуването. И така, призовавам ви да гласуваме. А ако искате да я закрием зелено, ако искате да я оставим отворена червено. И така, сега има режим на гласуване. Моля, гласувайте. have one too many. Социалисти и демократи е, с един глас повече, отколкото сте. We have now 25 votes. 25 е, колеги са гласували. Е, закривам гласуването, край на режима на гласуване и така за закриване на петицията са гласували повечето от вас. Така, колеги, моля ви за тишина и внимание. Аз просто искам да обява заседанието за закрито и да ви пожелая много хубава вечер. Благодаря на всички. What a day, Rosa! What a day! This was very. And the previous. No, no, no. But the other.